Уважаеми дами и господа, подновявам заседанието, което прекъснахме с нощи. Добре дошли в Комисията по бюджетен контрол. За тази сутрин дневният ни ред предвижда изслушване относно изпълнението на финансовата помощ от бюджета на Европейския съюз в Гърция в нашата комисия. Знаете, контролираме разходите, ефективността на публичните разходи. Ние сме длъжни да следим парите на дънакоплатците, да се изразходват грижливо. Много европейски дънакоплаци в момента гледат с загриженост към някои части на Европа помощта за страни като Ирландия, Португалия, Испания и Гърция, тече в Гърция има една специална форма. Групата за помагане на оказване на помощ на Гърция, които оказват и техническа помощ. Днес ще обсъждаме с експертите въпросът за това как тази група е могла да окаже помощ до тук в Гърция, доколко гръцкото правителство приема тази помощ изобщо и къде в процеса са се породили проблеми, от които могат да се направят изводи за бъдещето и бъдещето разпределение на помощите. Всичко това е в светлината на правомощията на Комисията по бюджетен контрол, както предвижда приложение 7 на правилника за работата на Европейския парламент. Много се радвам, че успяхме да поканим високопоставени специалисти тук. Хорст Райхенбах е ръководител на работната група за Гърция. Добре дошъл, господин Бах, Благодаря, че дойдохте. Добре дошъл, казвам и на Стефанос Манос, бивш министър на економиката и на финансите на Гърция. Добре дошъл, господин Манос. По-късно към нас ще се присъедини Нормунс Попенс, заместник генерален директор на ГД регионална и селищна политика към комисията и Петър Ступ Йоргенсен, директор на ГД заетост на комисията и господин Бен Кнапен, генерален директор на Европейската инвестиционна банка. Ще дойде и Гунтрам Волф, заместник директор на мозъчния тръст Прогел. Както виждате, много качествени партньори за нашата дискусия. Дами и господа, преди да дам думата на докладчика по въпроса, колегата Йорго Хадзимаркакис, искам да поставя следния въпрос още в началото. Тук в Европейския парламент още много рано поставихме въпроса, освояват ли се европейските средства, заявяват ли се въобще. Аз правих доклад по този въпрос и се оказа, че структурните и кохезионните фондове в някои страни изобщо не се освояват. Има едни пари и никой не подава заявка да ги ползва. Това е тема на отдавнашни дискусии. Кои са причините? Те са най-разнообразни. Не става въпрос само за трудности с съфинансирането. Става въпрос и за липса на административен капацитет и за липса на воля. Надявам се днес да разберем повече защо Гърция толкова дълго време не е освоявала фондовете добре, макар че слушам, че сме чували за толкова много произвеждащи предприятия, които имат износ и така нататък, не, но не получават кредити, защото а, не, не участват в програми. Има толкова общини, които имат нужда от пари, а не кандидатстват за средства. Друг въпрос, който е важен за Европа е не да плащаме или да не плащаме, а как да създадем устойчиви структури в Европа трябва да обсъждаме не само спасителни мрежи и парична политика, а най-вече подпомагане на реалната економика. Нещо, което не може без функционираща администрация и управление. Въпрос, който пък е свързан с публичните разходи и с европейския бюджет. Добре, дошли, казвам на нашите гости. И давам думата на нашия докладчик за кратко встъпление. Само още една техническа бележка. Ще ми позволите, с нощи тук беше намерен iPad. Ако някой си го е забравил, моля да се обърне към секретарията а за да можем да се съсредоточим върху нашата дискусия, кафето ще се поднесе не в залата, а ще се е, предлага отпред. Толкова от мен. Обръщам внимание, че заседанието се предава пряко по интернет на всички работни езици. Господин Шатимакакис, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Райхенбах за това, че е тук. В началото бяхме предвидели различно заглавие на изслушването. То трябваше да бъде през юни, беше отложено. Благодаря на всички, че са тук и на Стефан Османос, естествено какъв въпрос обсъждаме днес. Имам и презентация, дали е на екрана вече. Та, въпроса, както изтъкна и председателя, е дали парите на европейските дънакоплаци се харчат така, че да има възвръщаемост на инвестициите. Презентацията не работи Аха, ясно, на този екран. Ако погледнете мисията на тази специална група за Гърция и определението на тази мисия, там се казва, че тя трябва да гарантира че Гърция ще се превърне в една силна, устойчива економика с работещи институции, администрация и така нататък. Харесва ми тази декларация от страна на специалната група за Гърция. Работната група започна своята работа още през 2011 година. Една от нейните цели беше да идентифицира и координира техническата помощ, която трябва да се отпусне в съответствие и заедно с помощта от МВФ. Ако погледнем една от целите, просперираща Гърция, ще отбележим, че безработицата в Гърция нараства драматично с всяка изминала година. Данните от април тази година показват, че 27,2% от населението на Гърция е безработно. Т.е. Гърция заема първо място в това отношение заедно с Испания. За съжаление. Освен това, миграцията и цената на младежката безработица. Някъде около 62% от младите хора са безработни и тази цифра нараства. Имаме поколение, което няма надежди за бъдещето и така лишаваме Гърция от бъдеще. Забележете какво каза наскоро Мартин Шулц, председателя на парламента пред Европейския съвет. Той каза, трябва най-накрая да признаем, че младите хора са точно толкова системно важни, колкото и банките. Комисар Андор който отговаря за социалната политика на Европейския съюз, съвсем наскоро заяви, че е предприел инициатива за премахване на бюрократичните бариери пред а, Гърция. Това беше цел на специалната група от самото начало, между другото. Връщам се на масовата миграция, миграция на професионалисти, добре обучени хора, а работната група за Гърция се опитва да насърчи заетостта чрез стажове и професионално обучение. И ако обърна поглед към Германия, господин Тойрер, страната, която познаваме най-добре, 43% е увеличението на инвестициите за младите хора. И освен това много гърци идват в Германия. Ако погледнем малките и средните предприятия, те създават растеж чрез е, поглъщане на европейски средства. Само малък брой гръцки МСП имат е, достъп до тези пари и не получават е, помощ от специалната група в това отношение. Този проблем трябва да бъде обсъден. Освен това, трябва да кажем, че тези практически програми за заетост просто не генерират работни места. Социалната справедливост, също част от вашата декларация. 3 милиона гърци са на прага на бедността. Много хора са това. 500 хиляди деца едва оцеляват в своите семейства, тъй като родителите не могат да им осигурят нормално съществуване. Тоест, две години след а, началото на вашата мисия в а, Гърция, господин Райхенбах, Гърция си е в а, тежка социална криза и това не е изцяло ваша вина. Ние сме се събрали за да обсъдим как можем да решим проблемите, как да намерим решение, изход. Знам, че има други колеги от Холандия, например, които провеждат кратки мисии в Гърция, за да обменят знания и опит. Онова, което сте постигнали, обаче не е достатъчно. Още нещо. Хиляди пациенти не могат да се купуват лекарства. Системата на социално осигуряване не плаща за лекарствата. И сега най-ужасяващите факти. Самоубийствата в Гърция са се отвоили само за една година. И в рамките на всеки конкретен ден – Обикновено се говори за едно самоубийство средно на ден, сега имаме две самоубийства на ден. Това е световен рекорд. И е, тези е, данни се установиха в рамките на последните 2-3 години. По отношение на неплащането на данъци, няма да говоря надълго и на широко, то е свързано с социалната справедливост, естествено. И тук стигам до въпроса защо бедните хора понасят по-голямо данъчно бреме, отколкото богатите. Тук а, сме дошли да говорим за изпълнението на финансовата помощ, така че този въпрос не е чак толкова важен – богатството, което се генерира в Гърция, средствата в бюджета на страната се генерират от облагането на ниската и средната класа, а не на богатите. Обърнете внимание. Още нещо. Много по-важно от неплащането на данъци. И то е свързано с финансовата помощ, а именно административната реформа и как ще използваме механизмите за промяна в Гърция, за да инжектираме пари в економиката. Един от големите проблеми на Гърция е, че всяко решение минава през много различни нива. В Испания имаше модели на поведение, които се промениха. В Германия в крайна сметка за средствата отговарят федералните провинции. В Гърция имаше реформата на е, Каликратис, известна като реформата на Каликратис. Там имаше опит да се генерират правомощия за регионите, само че градовете все още са на първо място, а регионите, периферията на Гърция е забравена. През 2012 година всички губернатори на региони в Гърция, управители, дойдоха да се срещнат с господин Райхенбах. За съжаление, сътрудничеството между специалната група за Гърция и регионите не е достатъчно добро. И въпросът ми е колко хора от специалната група работят в периферните райони на Гърция, в най-отдалечените места на страната. Колко хора сте командировали в периферията, за да работят там на място? Данните, с които разполагаме, а вие ни ги изпратихте. Така че имаме ясна представа за 2011-2012 година. Данните показват, че имаме някъде около 840 000 евро, които са отпуснати предварително за е, тази цел, за, за регионите, мисля, че сумата не е достатъчна. Благодаря предварително за възможността да се изкажа. Ще има конкретни въпроси малко по-късно. В е, социалните медии аз е, зададох някои въпроси и един от тях беше дали е видимо въздействието на специалната група за Гърция и до каква степен вие сте успели да смекчите въздействието на крайните економии. В самото начало на вашата дейност вие казахте, че ще се опитате да смекчите въздействието на крайните економии, наложени от тройката. И аз исках да попитам хората. Какви въпроси искате да зададете? Основният въпрос беше защо вашата специална група не смекчава въздействието на, на затягането на коланите. Хората очакват това от вас. И освен това питат какво да очакват за, за в бъдеще. Ето сега резултатите от нашето запитване. Смятате ли, че работата на специалната група се е увенчава с успех? Виждате, че огромното мнозинство казва не. Ето защо възниква следния въпрос. Как да решим проблема? Естествено, това не е представителна извадка. Това е един въпрос, който зададох в рамките на 3 дни. Някъде около 500 човека отговориха, но реакцията е изключително отрицателна. И ето защо аз искам да ви попитам какво можем да направим, как да подобрим вашата работа. И така стигам до заключенията. Въпреки присъствието на работната група, Живота на хората в Гърция става все по-тежък и по-тежък. Работната група не е особено ефективна. Това е група с неясна структура, с а, неуточнен а, персонал като брой хора и група, която няма кой знае какъв инструментариум на разположение и освен това резултатите от работата на групата са незадоволителни или поне така се смята. Така че ние смятаме, че трябва да работи групата така, че да подкрепя хората в ежедневния им живот, да намали пропаста между бедни и богати, да подкрепя периферните райони, а не големите градове, да има по-ясна структура и персонал и да има начин за измерване на ефикасността на работата на групата, така че тя да оказва реално въздействие. Председателя, благодаря на колегата Хацимаркакис. Вие зададохте много въпроси и се вижда, че вие сте запознат с проблематиката. Сега с нетърпение очакваме да чуем от експертите Какво ще ни кажат? Това са експерти, също много запознати с проблематиката. Първо ще си изкаже Хорст Райхенбах. Моля ви да се придържате към предварително отпуснатото ви време. 15 минути, може би малко повече. След няколко минути, между другото, ще трябва да напусна залата. Колегата Либерацки ще ме замести. Сега давам думата на господин Райхенбах за неговото експозе. Uh, uh, Благодаря много, господин председател. Благодаря за поканата. Мисля, че е след 20-месечната работа на работната група е съвсем подходящо вашата комисия да разгледа начина по който сме работили финансовите средства, с които сме разполагали и резултатът от нашата работа. Така че се радвам, че имам възможност да разгледам тези въпроси. На първо място докладчикът вече даде известни идеи за нашия мандат, който беше установен в самото начало със създаването на групата, когато започнахме през септември 2011 година. Два основни компонента. Първия за координация на техническата помощ, която, от която Гърция се нуждае, за да установи и осъществи програмата за корекция от Европейския съюз и, и Международния валутен фонд. И на второ място да се препоръчат регулаторни, административни и законодателни, ако е необходимо, и мерки за препрограмиране, които ще способстват за освояването на структурните фондове. Също така казахме, че в момента има 58 членове в а, а, нашата работна група, 31 в Брюксел и 27 в Атина. PowerPoint презентацията, която сме подготвили е доста обстойна и аз бих се спрял сега в своето представяне на няколко въпроса, тъй като иначе би било твърде дълго. Но за тези от вас, за които е интересно, може да видите финансовите аспекти, по които нашата група работила и по които вашата комисия има специални отговорности. Нека ви дам една обща представа за различните области, в които сме работили. Разбира се, в областта на кохезионната политика, достъпа до финанси и а, малко по-нататък ще ви дам конкретен пример. И след това виждате наистина най-различни други дейности, трите области от политиката, в които сме концентрирали работата си, заедно с други международни организации и държави членки, са а, бюджет и данжно облагане, бизнес среда и околна среда. Това са областите, в които структурните слабости в Гърция са най-големи и там сме концентрирали своите усилия. Начинът по който сме извършили това е да действаме наистина близко сътрудничество с държавите членки, с международните организации, но бих поставил акцент върху това, че изходната точка на всичките ни дейности е искането на гръцките органи, на... така че начина по който са насочени тези средства са ориентирани спрямо тази цел на задачата. В следващия екран и в този предишния слайд ще видите редица а, примери, които показват в какво сме включили около 100 проекта за това и аз ще се върна на някой от тях малко по-късно. Що се отнася до а, начините за постигане на резултати, първият метод е да идентифицираме заедно с гръцките власти какво трябва да се направи, къде смятат дори те, че са най- важните слабости, в които е нужен напредък и това, от това, което тройката иска от тях. И след това постигаме съгласие по начина, по който ще осъществим този напредък. Това в голяма степен беше осъществено под формата на планове за действие, пътни карти и стратегии. И така в повечето области, които очертах малко по-рано, е, това е начинът по който сме идентифицирали конкретно целите заедно с гръцките власти. По тази работа и по-нататъчната подготвителна работа сме осъществили редица експертни мисии за първоначално диагностициране, с семинари и така нататък. Виждате на екрана колко значителни са цифрите, какъв сериозен е броят им и 20 държави членки подкрепиха усилията на работната група. Работата много тясно се координира в редовни срещи с държавите членки и с международните организации. Също така сме включили и най-активните държави членки при предоставянето на експертиза с тази дейност. Освен това, има възможност за използване на частни експерти в подкрепа на Гърция. Виждате редица договори с малка стойност са сключени с частни експерти. И накрая, с цел на осъществяване и прилагане на финансовите ресурси, а, когато няма достатъчно възможност, се идентифицират по-дългосрочни проекти. А сега ще ви дам преглед на финансовата сфера. Като цяло виждате, че това е централно управляван европейски бюджет за експерти, който е на стойност 850 000 евро. Виждате концентрацията на експертната помощ. Тя следва приоритетите, които очертах в тези три области на политиката. Административната реформа, бюджетните приходи и разходи и околната среда. Дългосрочната помощ като програма се финансира от централни европейски средства и от редица национални и международни организации. Нека тук отворя една малка скоба. Работната ни група няма собствени средства на разположение. Средствата идват от структурните а, фондове, именно Социалния фонд и от а, Фонда за регионално развитие. И финансовото управление също се извършва за работната група от а, делегиран а, служител на герална дирекция заетост със съответните правомощия и а, благодаря на нашия колега, който всъщност е тук днес с нас, за да направи и той едно представене. Виждате договорите, които са сключени от централно финансираните средства. Те са концентрирани в посока на международните организации, които предоставят конкретна помощ за структурни реформи, но също така имаме и два договора с ОИСР които са финансирани от гръцки споделени ресурси за управление и те са в средата. Те са именно в целта за евентуалното подобряване на бизнес средата в Гърция. Виждате финансовете източници в следващия екран и кои са основните източници, както казах, основната част е от Европейския фонд за развитие на за регионално развитие и Европейския социален фонд. Също има и по-нататъчни проекти, които се подготвят за административната реформа, за здравния сектор и за улесняване на търговията. Всички тези дейности имат според мен много сериозен потенциал като структурни реформи за постигане на положителни економически а, резултати, но краткосрочно ясно е ситуацията в Гърция с тези 5 години на ограничения се влушава. Социалните въпроси са една от най-големите ни е, точки на загриженост, е, повишава се безработицата. Макар да има толкова дейности, които се извършват, искам да се спра на това, което председателят Тойрер каза в първоначалните си бележки важността да се предостави ликвидност, средства за реалната економика и най-вече за малките и средни предприятия. Европейския съюз, заедно с посредници те си като Европейския инвестиционен фонд, Европейската инвестиционна банка и гръцки посредник на име Итан, Етеан, създаде основа за по-добър достъп до финанси за малките и средни предприятия. И виждате цифрите на екрана 2,6 милиарда. Това е повече от съответния процент в гръцкия БВП, но се, към момента Освояването е доста скромно и в момента говорим с малките средни предприятия и с банките, за да подобрим тази ситуация. Виждате на следващия екран разпределението за една от банка. Имаме договори с пет банки. Подписани са вече от Европейската инвестиционна банка и другите посредници. Доста е подобна картината. Това е разпределението за различните банки най-общо. Бих искал да заключа, като дам няколко примера за това, как техническата помощ, която сме предоставили, е постигнала резултати. На първо място реформата в Централната публична администрация, което е един изключително важен приоритет от всички гледни точки. Оценката на повечето гръцки министерства е извършена. Това са около 206 хиляди служители. Подготвят се предложения за реорганизация а, и предстои да бъдат прияти от гръцкото правителство посредством един съвет за реформата, което също е едно от, една от препоръките от доклада на ОИСР за Централната администрация – и нашата работна група е работила за осъществяването на тази препоръка. Един от най-важните проекти в Гърция е работата свързана с концесиите за магистралите. Това е работа, която тече в последните 12 месеца. Последиците, свързани с заетостта и БВП, са много сериозни. Имахме препоръки за април тази година да започне работата, така че да се организират последните подробности и да се завърши работата според новата програма, която предстои тази седмица. И има шанс накрая, след толкова години и месеци на несигурност във връзка с тези важни проекти, те да бъдат рестартирани и парламентът да бъде в състояние да се съгласи да а, приеме новия път напред. При всички тези промени целта е да отпадне 50% от административната тежест и да има съответните ефекти върху заетостта и растежа. По-конкретно, два експортни продукта се разглеждат за да се установят мерките за контрол и начините на работа във връзка с техния експорт, с връзка с техния износ. А, също така, много често извънсъдебните споразумения са важна тема. А, повече от 5 години отнемат делата понякога в Гърция, докато се стигне до окончателно решение. Ето защо подкрепяме това допълнително средство, инструмента наречен медиация, за да може да се предоставя като решение. Предоставяме курсове за обучение, възможности за сертификация, но също така и повишаване на информираността на широката общественост. Кампания, която започна наскоро, също провеждаме. И един последен пример, който не е на екрана, е работата свързана с противодействието на корупцията. Наскоро беше прият закон в Гърция, който ще направи борбата с корупцията по-систематична, като се номинира координатор и консултативен съвет който ще подпомогне координатора в неговата дейност по координиране на всички дейности за противодействие на корупцията в Гърция. Нека направя заключение. Много сериозно покритие на дейности от техническата помощ имаме. Много важни области на политиката, техническата помощ върви постепенно от анализ към осъществяване, прилагане. Не е изненада, че това отнема известно време, тъй като по време на тези 12 месеца, в които работи нашето звено, ще си спомните, че имаше редица промени. Новото, настоящото правителство а, действа по-малко от година насам. перспективата за взаимодействие съществува за гръцките власти и това ще бъде така с нас до среда на 2015 година. И последното, което искам да кажа, като се връщам към чувството на собственост и отговорност от гръцка страна за всички тези дейности. това зависи наистина в голяма степен от лидерството за реформа в Гърция, за да се продължи тази посока от гръцка страна. Благодаря много за вашето внимание. Благодаря и аз, господин Рахенбах, за вашето изказване. Имам редица желащи да се изкажат, но вече сме 15 минути назад от а, програмата си. Затова искам да се обърна а, към следващия ни оратор, господин Стефанос Манус, а, бивш министър на економиката, но не само на економиката. Той ни предупреждава, че има а, прекомерно високи разходи в Гърция. Заповядайте, господин Манус. Добър ден на всички. Благодаря за поканата, господин председател. За мен е чест. В началото ще се опитам да направя представяне на положението в Гърция. В рамките на това цялостно представяне ще направя някои бележки относно действията и работата на специалната група. В началото искам да благодаря на господин Райхенбах за това, че се чувства на Гърция и за работата му в Гърция. В Гърция напредъка по отношение на фискалното приспособяване е впечатляващ. През 2009 година разходите са били 113 милиарда евро. Сега се очаква намаление до около 79 милиарда, значи за 4 години 30% намаляване. Тази промяна в разходите, публичните разходи на Гърция се осъществи благодарение на намаляване на пенсиите и на социалните плащания. Имахме отрицателен платежен баланс през 2009 година. Сега вече сме на нулата. Впечатляващи данни, само че всичко това се постигна с много тежки реформи и последиците са много тежки за, за гръцкото население. Економиката се сви с 25%, безработицата е 27%, има епидемия на безработица сред младите 65%. В северната част на Гърция, Македония, 74% по последни данни от младите хора са без работа. Поради свиването на економиката, и поради големия брой хора, които губеха работата си и не плащаха данъци, трябваше данъците да бъдат повишени за онези, които все още работят. Така че сега имаме безработни, а онези, които имат работа, трябва да плащат много по-високи данъци, за да покрият дупката в бюджета. Според мен няма как повече да се увеличават данъците или да се намаляват пенсиите или заплатите. Според мен има сериозна опасност да се стигне до едно връщане на старото положение, тъй като бремето за хората е непосилно. И правителството, може да се очаква, ще направи обратен завой, защото политиките, които в момента то следва, са непоносими. Какъв е проблема в Гърция? Основният проблем е, че гръцката политическа система не желая да въведе структурни реформи, които да се справят с неплащането на данъци и да либерализират и придадат гъвкавост на трудовия пазар. По-конкретно, гръцката политическа система продължава да разчита на един недействащ публичен сектор, пренаселен обществен сектор. Е, това е една свещена крава. И съответно Виждаме бюрокрация, която не функционира. В тази ситуация се появи специалната група и нейната цел беше да сътрудничи за въвеждането на структурни реформи. Форми, е, на сътрудничество, разчитащи на е, добронамереността на гръцкото правителство. Сега видяхме какъв е доклада на господин Райхенбах. Е, той е достатъчно задълбочен по своя характер. Там се описаха повече от 100 проекта. Така че много усилия се полагат. Само, че резултатите от работата на специалната група ще зависят от това доколко гърците са готови да приемат промени. Може да се оказва помощ от всякакъв характер, но ако тя не се приема от хората, нищо няма да се случи. В случая на Гърция аз не виждам готовност у хората. Навсякъде има пречки никой не иска да се изправи срещу свещената крава. Не вярвам, че Гърция може да постигне значима трайна административна реформа без брутална промяна в структурата на администрацията. Какво означава това? Драстично намаление на недостатъчно квалифицираните и излишните хора. Много от хората в администрацията са излишни и недостатъчно квалифицирани. Нека да ви дам по-ясна представа. Някъде около 400 хиляди души от общо 1 милион в сектора на публичната администрация – е, би е, следвало да бъдат съкратени за 4-5 години. Тройката настоя за уволнението на 150 000 до 2015 година. Сега се опитва да промени своите оценки и иска да бъдат съкратени само 15 000 души, а аз пледирам за 400 000. В тези до, в тези лица, в тази бройка се включват хора, които присвояват средства, психопати и така нататък. Хора, които, колкото е да е странно, запазват своите позиции и доходи. Не се знае какво ще стане в крайна сметка, но резултата няма да е задоволителен. Знам, че в Индия кравата не се пипа, дори да изхвърля своите изпражнения по средата на шосето, просто защото е свещена. Това е една валидна аналогия за онова, което се прави в публичния сектор в Гърция. На никого не се прави оценка, никой не се критикува, никой никой не получава похвали, никой не е уволняван. Още нещо, което се повтаря постоянно като мантра. Трябва да се реформира данъчната администрация. Няма съмнение. Но тя няма да бъде реформирана, докато хората в данъчната администрация са недосегаеми. Отново говорим за свещената крава. Трябва да разберете, че данъчната администрация е част от цялостната администрация няма как да получава специално отношение. Гърция трябва да изнася повече и да произвежда стоки, които да могат да се конкурират с вносните. Има подобрение в търговския баланс, тъй като компаниите, които действат са били принудени да изнасят, да работят дори под себестойността на, на произвежданото, за да може все пак да има някакъв износ. Само, че за да има траен растеж на износа, е необходимо много повече от намаляването на заплатите. Трябва да се попречи на правителството да се намесва в работата на предприятията, да се упростява да се опростява данъчната система, системата на регулацията, да се приватизира и така нататък. Така че ще бъда откровен. Не смятам, че скоро ще има устойчиво възстановяване тъй като гръцката политическа система отказва да се справи с проблемите в публичната администрация. Живеем в един абсурден период на доверие. Има изказвания за това, че Гърция е на прав път и така нататък. Според мен тези изказвания не отразяват действителността. Сега очакваме нова вълна от данъци за средните класи. Промишленото производство намалява въпреки лекото увеличение на износа, банковата система ще се изправи пред вълна от необслужвани кредити, стойността на имотите, които са дадени като гаранция за взетите заеми, ще падне драстично поради облагането с данъци. Банките ще имат нужда от повече капитал. Няма да се създадат кой знае колко работни места. Приватизацията върви много бавно. Казвате ми, че трябва да побързам. Добре. Тройката успя да постигне успех по отношение на фискалното приспособяване. То е постигнато. Добре, има успех. Това стана най-вече чрез контрол върху разходите. Какво означава това? Направете това, което искаме да направите или няма да ви дадем парите. Ето защо администрацията трябваше да промени своя начин на, на водене на политика. Защо обаче тройката не положи малко повече усилия? Не разбирам. Защо тя не настоя за повече реформи? Специалната група за Гърция трябваше да реформира, само че нямаше на разположение от тези лостове, с които да, да го направи. Специалната група съответно разчита само на здравия разум, за да осъществи реформите. На силата на убеждението. Притеснявам се, че това не е достатъчно. Твърде много е заложено на карта за тези е, вкарани в е, е, тясна кошара свещени крави. Те не слушат гласа на, на разума. А гръцкото население е разделено на две. Онези, които губят работното си е, място и онези, които плащат данъци. Както и онези, освен това, които остават на работните си места поради данакоплаците. Не се заблуждавайте. Това положение е, е не е, устойчиво по своя характер и рано или късно системата ще се срути. Дадохте ми само 10 минути. Един конкретен пример. Летях насам от Атина и взех в ръце вестник Herald Tribune. На първата страница на вестника имаше следната статия – как да се справим с хаоса в поземления регистър на Гърция? Ако сте видяли внимателно какво пише в презентацията на господин Райхенбах, поземления регистър беше под номер 12 там. Ще ви прочета какво пише в Herald Tribune. Отлично описание на ситуацията. Цитирам. Кредиторите на Гърция, Европейската комисия, МВФ и ЕЦБ ясно заявиха, че искат да се създаде поземен регистър и кадастър. Както и да се ускори работата по създаването на този регистър и кадастър. Международни експерти посещават Гърция постоянно в рамките на последната година и дават своите съвети. Според Herald Tribune, заключението на тези експерти е, че най-големите проблеми идват от недобрата система на обществените поръчки, съответно се възлагат поръчки чрез договори, които не са е, добри, Юлиус Ернст, един от експертите, казва, че са изразходени много средства, но никой не знае в чии джобове, джобове са потънали тези средства. Целта, работата, целта е работата да приключи до 2020 година. Гръцките държавни служители казват, че да се приключи до 2020 година е един оптимистичен сценарий. В крайна сметка Гърция вероятно ще изразходи милиард и половина, за да реши проблемите в това отношение. Това е статия от вчера в Herald Tribune. Вярно е, че много средства Огромна част от вашите пари са изразходени и никой не знае къде са потънали. Този поземен регистр е само един пример за онова, което се случва. Естествено, че трябва да има поземлен регистр. Гръцката администрация обаче не може да се справи с създаването на един такъв регистр. И не само, че не може да го създаде, но и не желае, не проявява интерес. Няма да ви казвам защо не се иска създаването на такъв поземен регистр. Много хора се притесняват от прахосването на средства и има защо. Някои хора забогатяват, това е неизбежно. Проблема с поземления регистр в Гърция е много сериозен и ще има сериозно въздействие. Как може да се направи оценка на, на данъците върху имуществото, ако не се знае кой какво дължи? Въпреки това, тройката продължава да настоява за, за данъци върху недвижимото имущество и не обръща никакво внимание на факта, че няма основа на която да се начислят тези данъци. Някакви хора в а, своите Excel а, документи а, пишат някакви цифри, а, надуват цифрите и казват, че нищо не се случва. Обръщам се към господин Райхенбах. Раздробете проблемите, е, разбийте ги на, на малки части, приоритизирайте, започнете от е, по-малкото към по-голямото. Е, градските райони в е, Гърция по отношение на, на имотите в тях представляват само 5%, но представляват от друга страна 90% от стоиността на имуществото. Наскоро направих едно предложение в Гърция. Само с 1 милион евро за 6 месеца можем да узнаем какъв е размеря каква е площта на всички райони в Гърция, които могат да бъдат застроени. И възоснова на, на тази информация ще имаме система, на която да стъпим и всички ще могат да си платят данъците. Не, не се приема едно такова предложение и се изливат средства безкрайно. Можем да смекчим проблема с поземления регистр, като поставим ударението върху една голяма община, например Солон – в Солон има един много прогресивен кмет, господин Бутарис. Ако направим това само в една община или област, можем да видим какви ще са резултатите. Така че отново към господин Райхенбах. Концентрирайте се върху по-дребното. Приключете работата поне по, по е, един приоритет и вижте какви ще са резултатите. В някои случаи не съветвайте, а, настоявайте, действайте. Спомням си, че един човек попита какво да направя, ако искам да играя баскетбол. Ами няма как да му кажете, играйте направо като Майкъл Джордан. Започва се от малкото. Това са съветите, които бих дал, ако искате да ги получите, естествено. Благодаря. Благодаря, господин Манус. Вие говорихте някъде около 20 минути, но Речта ви беше доста интересна и важна по своя характер. Моля ви обаче да дадете възможност на всички да се изкажат. И сега преминаваме към комисията. Господин Норманс Попенц, заместник генерален директор на Генерална дирекция регионална и селищна политика. Заповядайте, господин Попенс. Знаете какво е нашето споразумение. Опитайте се да се справите в рамките на 15 минути местно време. Uh, uh, Благодаря, господин председател. Здравейте, дами и господа, членове на тази комисия. Моята задача днес е да опиша къде се намираме по отношение на освояването на кохезионния и структурните фондове в Гърция. Ще говоря също така днес малко и за нашия отговор спрямо кризата по отношение на политиката, предизвикателствата в днешно време, но също така ще се спра и на бъдещето, защото, както беше казано, имаме един прозорец от възможности. и Планираме следващия 7 годишен период. Получили сме се, имаме конкретни изводи и за това работата по следващия период за Гърция е много важна. И разбира се, за Гърция по отношение на инструментите на кохезионната политика 20 милиарда са предвидени от 2007-2013 година. Целта на това инвестиране е да се подкрепи модернизирането на инфраструктурата, да се намалят разликите и да се сближи социално економически. Голям процент от тези средства вече са разпределени и платени на гръцкото правителство, особено по отношение на Кохизионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие. И в момента е 59% процента на освояване, което около европейската средна стойност. Разбира се, ако се разгледа и времето, което е необходимо, ще кажем, разбира се, че е много важно това за гръцката економика. Много големи проекти има, малки инициативи и те всички са изключително важни, за да може да се възстанови гръцката економика. Можем да кажем, че имаме специално внимание, което сме обърнали на малките и средни предприятия, малките и средни предприятия около 2,2 милиона проекти одобрени, 55% от предвидените средства са вече разпределени и около 100 хиляди малки и средни предприятия са се възползвали тези средства според нашите изчисления. Те също така са и повод на успешни истории, например микроелектрониката, кластъра Коралия, който съществува и доколкото ги споменаваме, смятам, че това е добра идея, защото все пак не става въпрос само за лоши истории от Гърция. Нещо ключово за нас също така е свързано с инфраструктурата, инвестирането в инфраструктурата и премахването на тесните места в а, транспортния сектор и това е на стойност 8,5 милиарда евро, в Солун различни мрежи, в Атина и разбира се и други споменати от господин Райхенбах. Пътната инфраструктура, всичко това е много важно, за да действаме с тези проекти и да се завършат те. Преценили сме, че са създадени повече а, от 140 000 работни места от а, осъществяването на тези проекти и а, от програмата за инвестиции в Гърция. Бихме казали, че структурните и кохезионни средства са основните, ако не единствените, които стимулират растежа и растежа и заедостта в Гърция. Така че можем да кажем, че те са изключително важни за Гърция. Това са инвестиции действително в растеж и заедост. А сега, ако разгледаме това, което сме направили, тъй като когато започна кризата в Гърция, беше ясно, че трябва да се обърне специално внимание и трябва да се очертае някакъв нов елемент за начина по който осъществяваме и прилагаме а, средствата от фондовете. Много а, пространно сътрудничество а, имахме, идентифицирахме моментите свързани с Гърция, но разбира се също така а, ние а, направихме това сътрудничество още по-интензивно и а, взаимодействието с гръцките органи беше свързано и с мониторинга и с установяването на специалната група. Много развитие при премахнато на тесните места, които споменах и необходимите корекции. Един пример. През октомври 2011 започна инициатива за 181 приоритетни проекта, като кадастъра, обществените поръчки и така нататък. Някои от тях споменати от господин Рахенбах. Това са проекти с много голяма важност за Гърция, и които ще имат много съществено въздействие върху економиката на Гърция, заетостта и економическия растеж, така че ние следим отблизо осъществяването на тези проекти. С задоволство отбелязваме, че има а, ускорение по отношение на осъществяването на проекта за магистралите. Това е важно, защото там имаме повече от 4 милиарда евро и това е възможност за много заетост и отново много е важно тези проекти да се осъществят. На второ място сме обърнали изключително внимание за борбата с безработицата. Както знаете, председателят Барозо започна една такава инициатива през 2012 година и взаимодействие с гръцките власти разработихме а, план за действие за в, в областта на заетостта и така. Имаме вече план за действие, трябва да направим така, че да го съществим. А, преди да а, обединим кохезионния и структурен фонд в економическия цикъл, както ще го наричаме. Говорим с Гърция, защото е много важно в меморандума за разбирателство да се отрази тази политика на Гърция, да се отрази и всичко необходимо свързано с количествените цели на 6 месече периода за различните проекти, стратегията за противодействие на измамите и всичко необходимо, което е важно за кохезионната политика, което е част от меморандума за разбирателство. Също така целим и упростяване на процедурите, работим много усилено. Комисията е помолила гръцките власти да анализират ситуацията, тъй като ако разгледаме държавите членки на ниво, има много осложнения на национално ниво, което забавят плащанията, забавят проектите, одобряването на проектите и също така има и много процедури свързани с околната среда. Там отново трябва да кажа, че специалната група за Гърция беше наистина от полза за динамизирането на работата в тази област и определенето на тези количествени цели. И накрая също така отделяме много сериозно внимание по темите, които застават, а именно околната среда, управлението на отпадъците. Имаме специална група с гръцките власти за и Генерална дирекция околна среда. А сега по отношение на разходите, ние извършихме изменения в програмите, какво имаме, с какво разполагаме за малките и средни предприятия 1 милиард евро. Трябва да кажа, че инструментите са финансово инженеринг са важни. ясно е, че банките не финансират както трябва, достъпа до финанси, до оперативни средства е изключително важен елемент за економическия растеж и, както знаете, ние сме поставили това като въпрос и имаше регулаторни изменения след това и работния капитал, капитал да е вече по-достъпен. Средства като Джереми като инструмент, през който се предоставят 80 милиона за малките и средни предприятия, също а, оперативни средства. ЕТАМ беше споменато от колегата Хорст а, като а, инструмент, който се използва. Много е важно, защото а, Средствата са доста а, сериозни. А, половината от един общо милиард, които ще са достъпни за малките и средни предприятия. Ето защо е много важно да започнем колкото може по-скоро работата по тези а, възможности. Говорих за адаптацията на тези инструменти, особено с поглед към бъдещия програмен период и също така регулаторната рамка, която ще бъде много по-строга и ефективна. И накрая трябва да кажа, че макар а, процента на освояване е да 56%, е ние го приспособихме заради кризата. А, разбираме много добре какви са условията и така а, заради кризата увеличихме съфинансирането до 85% за периода на финансова а, помощ. Искам да кажа няколко думи, макар да лети времето за основните предизвикателства, които предстоят пред нас. Разбира се, че предстои а, още една година да финализираме а, и после 2015 да приключим проектите. Но това е много голямо предизвикателство за Гърция. Ето защо наистина трябва да се концентрираме през 2013 година, да финализираме а, договорите и да се осъществява приложението и разгръщането на проектите. Това е много важно за Гърция и за нашите структури. За това сме определили тази цел за 2013 година 3,9 милиарда евро. Това, разбира се, изисква много а, близко наблюдение на осъществяването и прилагането. Така че Гърция за две години и половина ще трябва да генерира 50%, 50% разходи от последните 7 години. Ликвидността, достъпът до оперативен капитал става един много сериозен проблем. Това е много важно. Някои думи за административната реформа какво е необходимо да се извърши за нас, за тези, които съществяват структурни фондове, е ясно, че гръцките власти трябва неотложно да се справят с някои проблеми, а, отлагания, които водят до много сериозно изоставане на проекти, рипса на ликвидност, много дълги а, съдебни процедури. Всичко това са проблеми, които трябва бързо да се решат. И всички тези въпроси, свързани с управлението, са свързани с ефективната комуникация между различните министерства, както и централните регионални власти. Основни предизвикателства, с които трябва да се справим и също така отговорността, отчетността и борбата с корупцията, много важни а, за осъществяването на фондовете и а, през октомври предстои мисия в Гърция за противодействие на измамите а, трябва да кажа, че много сериозни въпроси за разходите имаше в Гърция. Изолирахме някои а, проблеми, да речем, свързани с държавната помощ, но нямаме сериозен напредък. А сега за бъдеще, за 2014-2020 очертаваме програмите, нова структура, както казахме това а, ще бъде промяна спрямо начина по който сме действали до сега. Ние сме си извлекли полуките, научили сме си урока, както не веднъж сме казали пред вашата комисия а, от различните ситуации а, при ползването на фондовете. Трябва да използваме тази промяна, за да станат по- по-фокусирани, по-ефикасни, по-ефективни фондовете и именно това искаме да обсъдим в формалния диалог. А, и за Гърция това означава, че ще трябва да се префокусираме от а, голямата инфраструктура към по-малките и средни предприятия, увеличаване на конкурентоспособността, специализацията и в крайна сметка увеличаване на заетостта. Гърция. Разбира се, ние искаме Гърция да се спре на няколко тематични цели посредством а, регламента и а, трябва да решим какво ще финансираме и какво няма да финансираме в бъдеще. Критичната маса а, от инвестиции е много необходима, защото единствено тогава ще видим резултати. Вярно е, че боравим с една неустойчива економическа структура в Гърция. Тя изостава, ако я сравним с други държави членки по отношение на иновации, конкурентоспособност, условия за бизнеса, административни и правни процедури. Те са сложни. Това е нещо, с което също трябва да се справим в следващия програмен период. Комисията реши да има активен подход в следващия програмен период. Работим с другите служби, за да изработим а, различните доклади по различните държави, position papers, така наречените, за да очертаем и а, приоритетите за финансиране. При Гърция първото а, предизвикателство е на устойчив економически модел, който, в който липсва конкурентоспособност и това е съответно приоритет, а именно да се подкрепят иновациите, добрата среда за бизнеса. На второ място администрацията в публичната администрация трябва да се модернизира, да се повиши имиджа и начин по който работи администрацията. Трето тясно място е инфраструктурата. Тя трябва да бъде, трябва да продължим да бъдем, да я модернизираме, но разбира се в контекста на економическото развитие на а, държавата, а не да се финансират отделни проекти, които нямат въздействие. На следващо място климатичните промени и природните ресурси, енергийната ефективност – като цяло и цялостната ресурсна ефективност в Гърция. И на пето не на последно място високата безработица и повишаващите се социално изключване и бедност. И съм сигурен, че колегите ще кажат още няколко думи по тази тема малко по-късно. И в края на моята презентация искам да кажа, че много сериозно сме мислили за ключовете, ключовете за успех в това отношение. Интегриран подход, фокусиране и концентрация върху ефективността, качеството на разходите, по-добра координация, ясно разпределение на отговорностите. Всичко това са ключове към успеха. Но за да ги осигурим, както знаете, ние сме предложили и сме благодарни на парламента, че ни подготви и на съвета предварителни условия, Ексанте условия, така че да не финансираме, ако няма точните условия, които са необходими. И за Гърция, например, това са специали... стратегията за специализация. Както казах, трябва да има а, инвестиции в областта на научните изследвания и иновациите, инововеденията, така че това е едно от ключовите условия от предварителен характер, също така околната среда, по-малко бюрокрация, по-добри условия за малките средни предприятия и също така по отношение на отпадъците и така нататък и нататък. Но трябва да кажа, че сме изключително сериозни и последователни и ще мониторираме изкъсо тези условия от предварителен характер за и трябва да кажа, че ако има нарушение, това ще доведе до временно спиране на плащанията. Както казах, структурите са а, силни за осъществяване на проекти в Гърция. Това трябва да се запази. И трябва да се повиши и подобри спрямо полките в този период, който сме извлекли. И накрая, надяваме се, че Гърция ще продължи напредъка си. Виждаме, че се повишават публичните финанси, рекапитализира се, започна рекапитализацията на финансовия сектор и структурните реформи се развиват. Това означава, че повече от всякога кохезионната политика трябва да се спре на големите мерки, на цялостния потенциал на Гърция в подкрепа на необходимите реформи, иновативни, конкурентоспособни продукти и услуги да се разработват и по-добри системи за образование и обучение, точни цели в економическо отношение. И кохезионната политика ще бъде основен източник за подобно инвестиране и ние в комисията, в Генерална дирекция регионално развитие, разбира се, заедно с специалната група, Генерална дирекция заетост и други генерални дирекции сме готови да работим с Гърция и да направим така, че и следващия програмен период да подпомогне гръцката економика. Благодаря за вашето а, внимание. Благодаря. И аз казва, председателят, вие използвахте 15 минути и наистина любезно молба към следващия оратор. Моля ви, постарайте се да се вместите в предвиденото време, за да можем да имаме дискусия. Господин а, Питър Штуб Йоргенсен е следващия ни оратор, директор на Генерална дирекция за етос в Европейската комисия. Продължаваме с неговата презентация. Питър, please your place. So let us agree for 15 minutes, okay? И така, 15 минути. Благодаря, господин председател. Ще положа максимални усилия. Ето защо аз имам само един диапозитив. Това е този, който виждате в момента на екрана. Европейския социален фонд е инструмента за инвестиции в човешкия капитал в Гърция. Това е онзи инструмент, с който разполагаме, за да инвестираме в човешки същества. Правим го чрез 4 оперативни програми. Виждате ги на екрана. Най- високата колонка, това е оперативната програма за човешки ресурси. ЕСЕФ изразходва около 2,8 милиарда евро за промяна на квалификацията на хората, на уменията, за да бъдат те конкурентоспособни в един глобализиран трудов пазар. Правим това, като вземаме предвид най-вече уязвимите части от обществото, хората, които имат нужда от помощ, за да намерят работа и за да я запазят. Естествено, че трябва да има инвестиции и в сектора на здравеопазването, най-вече в сферата на психичното здраве. Тези средства идват по тази конкретна програма. Един от ораторите каза, че не стигаме до регионите, до конкретните хора. SF смята, че е достигнал до около 3 милиона и половина гърци в рамките на програмния период. Ние сме познати и добре приети там, където действаме. Втората оперативна програма, виждате във втората колонка, е оперативната програма за образование и обучение през целия живот. За тази програма изразходваме около 1,7 милиарда евро. Опитваме се да подсилим качеството на образованието, да работим за интеграция на трудовия пазар на хората, даваме им възможност да навлязат на трудовия пазар, подкрепяме обучението и образованието през целия живот, промяната на квалификациите, залагаме на професионалното образование и обучение. Целта е хората да намерят своето място на трудовия пазар. Третата програма, и това е третата колонка на диапозитива, показва така наречената оперативна програма Административна реформа. Това е програма, по която се отделят някъде около 500 милиона евро. Целта на тази програма е да увеличи отвореността и гъвкавостта на административните служби в Гърция. Нашата програма се натъкна на трудности при своето изпълнение, особено в рамките на тежките години на криза, не е трудно, не е лесно по-скоро да се реформира администрацията в ситуация на криза. Ето защо нашата програма се променя, за да я адаптираме към кризата в Гърция. Програмата сега напредва и се надяваме, че ще работи е, както трябва в рамките на програмния период. И накрая, последната програма, национален резерв за непредвидени средства, средства, които се заделят за черни дни. Е, и определено можем да кажем, че в е, Гърция ставаме свидетели на такива черни дни. Целта на тази програма е да даде допълнителен тласък на развитието, тази програма възлиза на някъде около 200 милиона евро. Тя се използва за насърчаване на отделни отрасли и сектори, например сектора на автомобило строението и продажбите на, на автомобили. Мисля, че по отношение на онова, което ви интересува конкретно, ние се справяме доста добре. Имаме 86% изпълняемост по отношение на човешките ресурси, 93% за образованието и малко по-малко за административната реформа. Програмите, както вече казах, трябваше да се попроменят. Трябва да се отчете начина по който гръцкото правителство се опитва да излезе от кризата. През декември миналата година направихме препрограмиране на всички четири оперативни програми с цел да се заделят и намерят средства за младежки инициативи. Така че нашите програми се приравняват към положението в Гърция. На второ място, от процента на изпълнение, който виждате на екрана, става ясно, че Гърция се справя много добре в двете ключови области за нас. Ние смятаме, че гръцкото правителство е разбрало какви трудности предстоят. Работим в тясна връзка с специалната група за Гърция, с колегите от ГД регионална политика и градски райони като се опитваме да гарантираме, че средствата по структурните фондове се изразходват както трябва. Така, спирам и мисля, че не съм говорил дори 15 минути. Благодаря, господин директор, за това, че спестихте време и благодаря за това, че в крайна сметка дадохте и много данни. Следващия оратор е господин Бен Кнапен, генерален директор на Европейската инвестиционна банка. Повядайте от тук. Uh, uh, Благодаря, господин председател. Благодаря. Много съм благодарен, че ще имам тази възможност да обясня какво прави нашата банка в Гърция, Европейската инвестиционна банка. Разбира се, всички сме наясно с трудната среда, в която работим Както вече беше споменато, в последните 5 години има контракция на гръцката економика 25%, миналата година повече от 6% и тази година а, прогнозните стойности са повече от 4%. Трудна среда, а, ако сте и в финансовия сектор, защото видяхме много рязко а, спадане на кредитната стойност на много от нашите партньори и оттам спадат и нивата на инвестиции. Казвайки това, да отговоря на въпроса и какво направихме. Опитахме се, и то доста успешно, да запазим нивото на дейностите си и също така включихме, извършихме това с една разширена техническа помощ. Но освен това, сме разгледали възможности за нови модели, нови подходи, за да се изправим пред тази ситуация и днес сме доста близо до осъществяването, прилагането и разплащането по новите програми, които сме започнали. В финалните преговори по гаранционен фонд за малките и средни предприятия сме и е, разплащането ще започне много бързо по тази тема. Както знаете, кредите за, малки средните, за малките и средни предприятия са един от най-сериозните проблеми за гръцката економика на този етап. Това означава, че един гаранционен фонд ще може да допринесе с до 1 милиард евро. Вече сме разплатили 225 милиона евро към три гръцки банки за а, държавната им програма за гаранции. На второ място ние разгледахме една система за финансиране на търговията, която ще бъде подписана на 12 юни, ако всичко се осъществи както трябва с тази схема. Гръцките банки ще одобряват а, заеми за малките и средни предприятия. Както знаете, това го правят банките. Ние гарантирам финансирането. Около 500 милиона са предвидени за търговски дейности до 1, милиарда. Както вече беше споменато по-рано, допринасяме за финансирането на големи концесии а, за магистрали, много ключове проекти за Гърция. За това мината година одобрихме а, заем за Гърция на стоеност 650 милиона и преговорите са доста напреднали и договора с Европейската инвестиционна банка ще се подпише, може би, преди началото на лятото. Това ще доведе до 20 000 директни или непреки работни места и 0,3% повишение на БВП. Това е част от нашите дейности и ако се съберат всичките, схемата за финансиране на търговска дейност, гаранционния фонд за малките и средни предприятия, концесиите. В крайна сметка това са много сериозни инвестиции от, страна на, на Европейската инвестиционна банка, контрациклични инвестиции, за да се стимулира економиката. А за хората, които им е позната тази област, ще кажа, че имаме и а, преговаряме по условията за а, финансирането на магистралата с, между Патрас и Атина с 200 а, хиляди 200 милиона, извинявайте. А, и и се очаква до 700 милиона да разплатим и също така целим да се подпише. В крайна сметка разплащането е най-важното, но всичко започва с подписване. Опитваме се да а, подпишем и да разплатим 1 милиард или а, може би милиард и половина за 2013 като цяло. Казвайки това, мога да добавя, че нашият борд вече одобри 400 милиона за метрото, за Б линията на метрото в Солун. Така че това е в предстоящото като проекти при нас. Ние действаме колкото можем повече с оглед на ситуацията в Гърция. Както казах и в самото начало, обстоятелствата са трудни. И мисля, че докладчикът господин Какис беше прав, че действително много области изостават, много има какво да се направи и трябва да видим дали не можем да разгледаме някои от възможностите, така че да адаптираме моделите на нашата банка и да подпомогнем Гърция. В крайна сметка това, по което в крайна, сметка, все пак работим, е да бъдем максимално активни, техническата помощ, споделените ни услуги. Не само парите имат значение, а помощ. Е, не само като средства, а като структуриране, като устойчивост, като управление. Не веднъж беше казано, че капацитета е проблем. Капацитета е свързан действително с управлението и реформите и структурата. Така че ние сме изключително ангажирани да търсим нови възможности, но в крайна сметка и ние като банка помним, че нашата ефективност е свързана а, с нашия статус тройно А като рейтинг, така че трябва да има предвидими гаранции. И въпреки това обаче а, вече сме се заели и сме много оптимистични, че ще се осъществят, че ще се осъществят вече съществуващите започнати програми. Благодаря много, казва председателят. Благодаря, че сте се вместихте и във времето с вашето представене. Сега сме на време. Имаме, имаме 7 души, които искат да се изкажат. Мобата ми към тях е да бъдат а, кратки, за да може да се вместим в а, времето. До 5 минути изказвания, моля. Още един оратор. Първо ще поканя Инеса Ярас. А тя обаче е на телефона. Инес, вече можеш ли да се изкажеш? Много извинявайте, господин председател. Не знаех, че съм първа в списъка. Първото, което искам да кажа е, че съм много благодарна за чутите презентации. Разбира се, че те пораждат въпроси у нас. Господин Райхенбах, търсих ви и не можех да ви видя, притесних се да не сте си тръгнали. Радвам се, че днес сте тук. Знаете, моята страна е Испания. Страна, която също се сблъсква с много проблеми, така че с изключително голям интерес следим случващото се в Гърция. Така че имам някои по-общи въпроси. Те са свързани с Гърция, но не пряко и с Испания. Тук стана дума за кредитни линии. кредитни линии, които са предвидени за съживяване на банковата система и избягване на провали в тази система. За Испания се предвиждат някои по-особени условия, за Гърция също всъщност. Знаете, у нас в Испания всъщност големия проблем е банковия сектор, но въпросът ми – при какви условия може да се осъществи не само саниране на банковата система, а и а и кредитиране а и кредитиране, за да може да се избегне затъвъпнето в дългове на предприятията. Защото в момента повече или по-малко банките използват кредитите, за да си решават вътрешните проблеми, а не отпускат тези пари на семейства, на предприятия, малки, средни. Задлъжнялостта на тези физически и юридически лица расте. Значи, какво може да се направи, за да осъществим тази цел. Може би на банките е необходим втори цикъл на рефинансиране, за да могат те на свой ред да помогнат на онези, които се опитват да оцеляват. Това беше първия ми въпрос. Освен това искам да попитам дали механизмът е достатъчно гъвкав, за да се избегне брутална задлъжнялост на предприятията и домакинствата. Още нещо, което се отнася не само за Гърция. Бяха осъществени редица двустранни инициативи между държави членки. В Испания, например, имаше проект с Германия за финансиране на малки и средни предприятия, без да се минава през ниво Европейски съюз. Това, което питам е, предвидени ли са, предстоят ли подобни инициативи? Обикновено те не са широко известни на гражданите. Ето казвам, в Испания има финансиране, линия за финансиране на МСП от Германия. Прави ли се нещо, за да се обясняват на гражданите тези възможности? Защото в противен случай ще се окаже, че всеки си действа изолирано, изолирано, без да знае другите какво правят. Говорихте сутринта за гаранциите за младежка заетост, едни 40 милиарда споменахте. Но известно ми е, че има и двустранни инициативи за гарантиране има си и многогодишна финансова рамка. Изобщо има ли някаква рамка, в която да се подредят всички тези инициативи в тяхното разнообразие и да бъдат е, контролирани? Защото тук става въпрос за европейски пари. и Имам чувството, че не се координира и не се контролира. И още един последен въпрос. Има ли ясен график във времето? Във връзка с Гърция казахте, че е разочароващо, че в крайна сметка налятите средства не водят до достатъчни резултати, а напротив, че съществуващите структури са се влушили как да направим така, че да има точна рамка, включително и времева, за да не се стигне до пълен крах и да могат да оцелеят предприятията. Може би някаква гаранция, която да се създаде чрез предварителни, превантивни изследвания, не знам. de reacción, etcétera. Pues защото се боя накрая да не стане така, че въпреки всичко накрая не се създава заетост, е, възможностите за реакция на економиката са лоши и така нататък. Каква е рамката? austeridad, bueno, en definitiva, ¿no? o como ustedes la quieran llamar, pero si hay también un, una fórmula de crecimiento, porque hemos visto todo lo que se ha planteado de cara a los... Защото е много важно, включително и мерките, драстичните мерки за економии, да бъдат обвързани с някаква крайна цел за растеж. Значи трябва да се попитаме в какъв срок ще се създадат, какви работни места, в кои предприятия. Да, вярно е, че говорим за глобализиран пазар на труда, но в Европа не е чак толкова глобализиран все още. Мисля, че гражданите трябва да знаят, да имат пред очите си някакъв график, за да знаят колко още трябва да търпят. защото, пак повтарям, сегашните мерки за економии не водят до някакво чувствително възстановяване на економиката. Трябва да има график. Кога ще се възстановят останалите секторите на економиката? Господин Ставракатис. Благодаря, господин председател. Аз също искам да започна с благодарност към нашите гости за изключително интересните презентации. Благодаря и на комисията, благодаря и на работната група за Гърция, за огромната помощ, в, която, в момент, когато Гърция полага огромни усилия. Имам въпрос преди всичко към господин Райхенбах. Можете ли да повторите кои са най-важните сектори, в които изоставането е най-голямо? Тоест, къде трябва Гърция най-вече да фокусира своите усилия? Не само за този планов период, а и за следващия. Благодаря за този толкова кратък и ясен въпрос, господин Сьондергор. Благодаря, господин председател. Първо, нека да направя един коментар. Седя тук и се чудя от онова, което ни каза комисията. Звучи като че ли нещата вървят в правилната посока. И в документите се казва right track на английски и така нататък. Чудя се обаче, какво да кажем по отношение на тройката? Всеки път, когато се провежда някаква политика, има известни проблеми. И оставам с едно чудно усещане, че май не вървим в правилната посока и комисията не ни дава пълната картина. Имам два въпроса. Първо към господин Райзенбах. В едно интервю с Frankfurter Allgemeine Zeitung от 9 февруари 2012 година бившия гръцки министр на економиката Михалис Крисокоидис казва, че разделянето на средствата по регионалните фондове на Европейския съюз е довело до разрушение на гръцката економика. Критиката му беше насочена към 2011 година и той казва, че средствата не са били инвестирани в конкурентоспособна технология. Искам да попитам, има ли основания за такава критика и Господин Райсенбах свързал ли се с бившия гръцкия министр, за да разбере дали тази критика е оказала някакво въздействие върху работата на специалната група? Втория ми въпрос е към господин Мандерс. В а, вашето CV виждам, и там се казва на английски, че вие сте свързан с важни проекти в Атина, мостове, висящи мостове и така нататък. Има много критици на гръцкия бюджет, които критикуваха най-вече някои инфраструктурни проекти като Мегала А, Засягат се и мостове, свързващи Пелопонес, например, с гръцкия континент, летища и така нататък. Всичко това са проекти, които са много важни, струват много пари. Искам да разбера какво вие ще кажете на тези критици. Вярно ли е, че тези проекти се осъществяват най-вече за целите на интересите на строителната индустрия в Гърция и за целите на интересите на чужди компании, като Siemens, например? Благодаря за думата. Следващия оратор. Господин Балчитис, заповядайте. Tai iš tikrųjų šiandieną daug buvo pasakyta gerų, gražių, perspektyvių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 трудности. Моята страна не е изключение и у нас се води драстична политика на економии. благосъстоянието на Гърция съществуваше на базата на парите от банките. В момента, в който избухна банковата криза, в още в САЩ. Знаете, кризите не познават граници. И изведнъж осъзнахме колко чудно, че трябва да се изплащат е, кредитите и то на време, не след 30-40 години, просто защото банковият сектор се намира в е, затруднение. Съзнавам, че безработицата е твърде висока, но не мога да разбера как следва да бъде намалена тя. Има достатъчно инфраструктурни проекти, разбира се, чрез които се създава заетост, но това едва ли е достатъчно. Просто няма толкова много економически субекти в Гърция, както впрочем и в другите страни, които да са в състояние да стоят на собствените си крака, да произвеждат собствена продукция, без да са принудени да внасят. А не е тайна, че парите, които са определени и се насочват за инфраструктурни проекти, трябва и да се върнат от Гърция. Подобно и положението в социалната област една от презентациите се каза, че милиарди евро се наливат в Гърция за целите на социалната защита, което се прави впрочем и другаде в Европейския съюз. Не искам да попитам конкретно какво да направим, за да променим хората, да ги накараме да се преквалифицират. Някой каза, че най-големият, най-сериозният проблем бил административната реформа и ми се струва, че е прав. Мисля, че точно върху тази реформа следва да се съсредоточим, за да се опитаме опитаме да деполитизираме финансирането от бюджета на Европейския съюз, защото в момента виждаме, че тези пари в момента се управляват от хора, които, меко казано, представляват пречка. В този смисъл съм съгласен с, с колегата Инес, че за гражданите на тези страни, които са в криза, е много важно да знаят колко точно се инвестира за намаляване на безработица, за, особено за създаване на заетост сред младеща и така нататък. Просто трябва да се намерят нови хора. Благодаря, господин Балчитис. Сега господин Скилакакис. Благодаря, господин председател. В началото искам да благодаря на всички наши гости и за техните презентации. Имам въпрос към господин Райхенбах, но той е насочен и към другите гости, най-вече от комисията и от Европейската инвестиционна банка. Обеден съм, че вие сте водени от добри намерения. Въпросът ми е обаче дали специалната група работи за решаване на е, съществените проблеми, дали е осъзнала къде е същината на проблема. Има три проблема в е, Гърция и всички ги знаят. Корупция, шурубаджанащина и твърде раздут сектор. В доклада на специалната група се казва, че тя разполага с 2 милиарда и 800 милиона и само 132 милиона са отпуснати на малките и на средните предприятия. През 2012 година същевременно двете основни партии в, партии в Гърция успяха да получат кредит на стойност 30 милиона. Това са банки, които финансират обществения сектор. Става въпрос за двете управляващи партии в Гърция. Нивото на финансиране е съответно увеличено от 245 на над 270 милиона евро. Значи, струва ми се, че има голяма ефикасност, когато се отпускат средства на партиите и много ниска ефикасност, когато се отпускат средства на частния сектор. Какво ще кажете тук? Още един пример. Назначенията в публичния сектор. Говорихме за това как може да стане публичния сектор по-добър в Гърция. Има ли процедура по силата на която се оценяват качествата на висшите менеджери. Е, всички назначения се правят по силата на системата 4-2-1, както беше признато от господин Венизеус. 4 към 2 към 1, разделение между партиите, които управляват. Единственият случай, при който тройката и специалната група се намесиха, беше е, сектора на данъчните служители. Значи, ще имаме отчитане на личните качества на кандидатите само за целите на данъчното облагане, но и в никакъв друг сектор, така ли? И още нещо. Приватизацията. Единственият успех в сектора на приватизацията, това е ОПАП, фирмата, държавната фирма за спортни залагания. Само, че знаете ли колко пари се изпират в сектора на хазарта в Гърция? За последните 5 или 6 години станахме свидетели на това как водещи престъпници в Гърция изпират огромни средства чрез а, сектора на хазарта. Става въпрос за престъпници, мафиоти, които се занимават с а, наркотици, проституция, замесен а, руската и грузинската мафия и така нататък. Всички тези средства се изпират през ОПАП. ОПАП имаше държавен монопол върху хазарта, сега тя има частен монопол върху хазарта. Не смятате ли, че трябва да погледнете този сектор? Какво се случва с това изпиране на пари? Казва се във вашия доклад, че сте имали 4 семинара по отношение на прането на пари и сте спазили първо ниво на повишаване на осведомеността. Хората много добре знаят, няма нужда да бъдат осведомявани допълнително в Гърция за това какво се случва. Трябва да се направи нещо конкретно обаче. И накрая. Данъчните инспектори. В последния доклад на Transparency International се казва, че в Гърция има следната практика. По силата на допитване до общественото мнение става ясно, че през последните няколко години има поне 80 000 подкупа. Това означава, че всеки един почтен данъчен инспект, инспектор получава подкуп средно веднъж на, на 3 дни. Какво ще кажете тук? Вие казвате, че има етичен кодекс за данъчните служители. И има и събиране на едно място на най-добри практики. Моя основен въпрос е следния. Има ли някакъв смисъл от вашата дейност въобще? Семинари, е, събирания, информации, какво ли още не. Обаче има ли въобще някакъв смисъл от вашето присъствие в Гърция? Благодаря за това, че спазихте времето, каза председателя. Благодаря за тези уместни въпроси. Давам думата на господин Хацимаркакис. Е, Благодаря, господин председател. Много внимателно слушах Стефан Османос, когато говореше за свещената крава така както той нарече публичната администрация в Гърция. И той също така каза, че единствените резултати, постигнати от тройката, са известен вид изнудване. Или ще направите това, или няма да ви дадем тези средства. По-нататък, ако имаме наистина изнудването като единствен начин за промяна, ако наистина имаме тази наивна идея да не даваме съвети, а просто да действаме. Той така каза господин Манус, Не съветвайте, ами действайте. А, тук наистина виждаме нашата представа, доколко тя е наивна. Благодаря и за следващата презентация, която говореше за по-доброто ниво на освояване, отколкото в други държави. Реалността е сега, че от 30-те, 31 милиарда евро, които са в периода 2007-2013, 11 милиарда са платени. 20 милиарда са одобрени, но не са разплатени. Господин Попен, Попен, извинявайте. Одобрени, но не платени. Одобрени означава, че са висящи в известен смисъл, че не се използват за економиката, за проекти, за заетост, за начало на работни места. Въпросът ми е дали е така. Истина ли е, че голямата част, която от средствата, които попадат в тази положителна а, цифра на освояване, всъщност не се ползват, че са в а, това междинно отношение. Също така искам да попитам господин Попес и господин Рахенбах. В каталога от проекти, вие говорихте за основните проекти, 181 проекта, които трябва да са приоритетни. Ако след това в вашия доклад отидете по-нататък в актуализирания списък от проекти, това са проектите от 2011. Няма никаква промяна. Никаква промяна в проектите за една година. Искам да знам дали те наистина така. Въпрос към господин Ступ. За адаптирането на политиката, мисля, че наистина доста дълги срещи имахме в края на юни месец в Атина. Въпросът ми е следният. Колко работни места са създадени чрез Европейския социален фонд. Питам директно и ясно, защото в Италия, в Сицилия има система, в която се използват средства от Европейския социален фонд с Европейската инвестиционна банка, Европейския инвестиционен фонд и се създава заето с малки заеми, особено в областта на социалното предприемачество. Значи това е възможно. Но ако анализираме и видим къде са създадени в Гърция социални предприемачества, къде има примери за това, много малко са в Атина и а, има 20 в има 20 такива социални предприемачества на остров Кос, където имам един много активен кмет, без да навлизам в подробности тук. Така че това е въпроса. Защо отнема толкова дълго? Защо не се създава тази заетост? Можем ли да сме убедени, че на 25 юни, когато отидете в Атина, ще видите поне 2, 3, 4 работни места, създадени в рамките на тази схема. И последният ми въпрос е господин Кнапен. Благодаря ви много за поясненията, които дадохте заедно с статистиката. Поздравления и за това колко много проекти а, имате и за подписванията, които предстоят. А, нека в Солун, където ще се освоят около 400 милиона а, евро, да, до, да се свършат добре нещата. Никой не е срещу кмета на Солун. Той е един от най-новаторски настроените а, кметове. Не може господин Хан, а, на господин Попанс, а, ръководителя, а, комисаря Хан, да каже край на големите проекти, а в същото време вие да продължавате с стария а, менталитет 400 милиарда за голям инфраструктурен проект. И самия вие споменахте, че е много по-важно средство, е Фонда за гарантиране за малките и средни предприятия, който се обсъжда вече две години. Той трябваше да бъде готов през май месец, да функционира през май, а все още нищо няма. Кога ще започне да действа този фонд за гарантиране за малките и средни предприятия? Това е изключително важно. Всички сме съгласни, всички ранни дирекции, всички партии, че създаването на малки и средни предприятия е най-добрият начин за ставане на заетост и този най-важен елемент липсва. Въпросът ми към вас, господин КПС, е защо липсва? Заради гръцкото правителство, заради тройката, която не намира начин да се справи а, е, с всичко това, с специалната група, с а, е, Европейския инвестиционен фонд или някоя друга банка, да не би да има твърде много партньори. Кога, в крайна сметка, може да видим този важен инструмент да функционира? Благодаря много за този въпрос. Имаме още един желаящ да се изкаже. Господин Оди, заповядайте. Благодаря, господин председател. Това, което чух, наистина е поразително. Ако това е дискусията по време на изборите за Европейски парламент, нещата ще бъдат доста критични. Първо имам а, въпрос, който който е свързан с огромното търпение, което се проявява в Гърция. Смениха се доста правителства там. Междувременно Европейския съюз доста се поколеба преди да вземе и приложи решенията си. Това, което аз мисля е, че гръцките граждани трябва да бъдат информирани добре. Сигурни ли сме, че е така? Защото какво ставаше в миналото и то в близкото? Намериха се решения, наляха се европейски пари и човек като четеше вестниците, Имаше чувство, че гърците си казват, абе идват някакви пари, ама не ги знаем откъде идват, обаче ние пък няма да плащаме нищо. Искам да кажа, че съм с впечатление, че гражданите не бяха добре осведомени. А, тук в скоби ще кажа, че и ние, депутатите, можем да направим нещо по въпроса. На второ място въпросът ми е какво мислите за отговорността на банките? Леко съм изненадан, че те не биват привличани по-строго към отговорност. Винаги съм казвал, че когато банката отпуска кредит на, задлъж... на вече задлъжняло предприятие, то тя допуска грешка. Следователно, банките в Гърция очевидно са отпускали прекалено много кредити. Трети въпрос. Тройката извлече ли си полуките от това, което се случва, случи и случва в Гърция, защото сега наблюдаваме Кипър? Защото тогава имаше доста импровизация, доста любителство. А сега в Кипър нямам впечатлението, че са извлечени полуки, полуки от Гърция. И последно, за инвестиционната банка. Много съжалявам, че съветът и комисията, надявам се не и Европейската инвестиционна банка, да много съжалявам, че те не се съгласяват с нашето настояване да има контролен орган, надзорен орган над Европейската инвестиционна банка, така че когато банката участва в по-комплексни мерки и действия, този орган да допринася за това тя да си запазва рейтинга тройно А. Няколко пъти сме се опитвали да гласуваме такъв орган, но не успявам. Thank you very much. I understand that we are coming to this time to answer the question. Благодаря много. Вече чухме формулираните въпроси. И така, за да чуем един фон за отговарянето на въпросите, има решимост от страна на тройката за решаването на тези въпроси. Кога обаче можем да очакваме конкретни резултати? хиляди километри магистрали в Испания и финансови проблеми при изпълнението на инвестициите. Въпросът е, ще предложим какво ще предложим на Гърция? Риба или въдица? Риба, която може да бъде изядена или въдица, с която да се лови риба? или винаги ще има някакво неотложно предоставяне на средства от наша страна. И господин Райшенбах ще чуем с отговори на въпросите. После господин Манус, господин Попенс и господин Йоргенсен а, и накрая господин Кнапен. Съгласни ли сте? Нека да помоля господин Райхенбах първо да отговори. Като цяло разполагаме с 20 минути, за да приключим с тази тема. Господин председател, току-що чух, че господин Попенс ще трябва да си тръгне, да си тръгне така че ако нямате нищо против, нека той да а, отговори първо, тъй като аз ще мога да остана. Господин председател, извинявайте за това. А, нашия експерт от а, звеното за Гърция ще остане, но аз трябва да тръгвам за това. Ще коментирам първо ключовите предизвикателства. Както споменах в, нашето, в, в моята презентация, ние анализираме ситуацията в Гърция от гледна точка на осъществяването, прилагането на средствата и фондовете, но както и а, разглеждаме ситуацията и от другите предизвикателства, от тяхна гледна точка, а те не са малко в Гърция. Всичко това е свързано и с малките и средни предприятия, с нововведенията, научните изследвания и подобни мерки. Това трябва да е приоритет, казваме ние а, свързано, разбира се, и с финансирането на инфраструктурите, не можем да кажем, че не е тясно място инфраструктурата в Гърция. Все още е така, за съжаление. Но трябва да видим как финансирането в инфраструктурата може да бъде осъществено така, че да има съчетания, синергии с други мерки, инкубатори, центрове за научни изследвания, и а, също така трябва да говорим и за европейските връзки. Но сме много скептично настроени, що се отнася до финансирането на местни пътища, например, и такъв род въпроси. И освен това имаме добра регулаторна рамка в а, нашето предложение. Това е отговор към всички. А, наистина не става въпрос за начина по който сме действали до момента ако разгледате новата регулаторна а, рамка, ще видите, че тя е абсолютно различна от това, което сме имали до сега. Много повече възможност дава да се фокусираме върху резултатите, да сме ориентирани към тях, ефективност, ефикасност. Това е ключовото. Тук и ще се опитаме заедно с държавите членки, с гръцките власти да действаме напред. Казахте и е вярно, че имаме нужда от взаимодействие и чувство на собственост от страна на гръцките власти. За това и имаме и такива предизвикателства. Недостатъчна публична администрация. Това е част от нашия position paper, документа за Гърция, който подготвя комисията. и смятам, че е много важно да се справим с този въпрос. А сега по цифрите. 54% от договорите сме разплатили, но ако разгледаме из основи, 85,6% одобрени решения, така че имаме много заделени средства, одобрени, което означава, че има и търсене за средства. Това е добре, но в това има и някои скрити проблеми, в които трябва да се справим. За това говорихме за зрелостта на проектите, ясните а, отговорности. Това са проблеми в Гърция. Решават се дадени проекти и след това не е ясно кой ги води. Това се опитваме да направим и за това сме разработили този списък от проекти 108 181 проекта. Сигурен съм, че господин Райхенбах ще каже още, но времевата линия тук е от 2015 до 2015. Тогава трябва да бъдат приключени. И незавършени проекти могат да бъдат сериозен проблем и да доведат до финансови корекции. Ето защо имаме още малко време да поработим по тази тема. Да, вярно е, бавен е прогреса, но както да речем за магистралите, много е сложен процесът да се стигне до края му. Но ние продължаваме напред и смятаме, че е възможно до 2015, до края на 2015 да се осъществят тези проекти. Това е което исках да кажа и много съжалявам, че ще трябва да си тръгна, но моя колега ще остане, за да отговори, ако има допълнителни въпроси. Благодаря, господин Попенс. Господин Райхенбах има думата. Благодаря за тези толкова важни въпроси. Първата ми бележка. Ако се върнем една година назад във времето, и всички знаят какво беше положението тогава, един от основните економисти на една голяма банка заяви, че вероятността Гърция да излезе от еврозоната и от Европейския съюз е 90%. Ако погледнем днешния ден, едва ли някой ще каже нещо подобно. Една година след вторите избори, положението се промени осезаемо. Страната все още е в рецесия. Тази година обаче ще има рекордни приходи в сферата на туризма. Ще се увеличи износа. И освен това, редица економически показатели се променят. За първи път, след месеци на увеличаване на безработицата, броя на създадените работни места се увеличава и броя на хората, които губят работата си, намалява. Така че Тези факти трябва да бъдат отчетени. Естествено, има още много работа. в а, сектора на бизнес, а, средата на обществените поръчки в областта на намаляването на корупцията и така нататък има много какво да се направи. Трябва да се подобри средата за инвестиции. Ето защо ние заедно с много различни организации, наред с Световната банка, с ОИСР, предоставяме възможност за бързи решителни промени в Гърция с цел подобряване на цялостното положение. Вие споменахте огромния проблем с липсата на ликвидни средства. Важно е този проблем да бъде решен. Както каза господин Манос, банките ще бъдат в неблагоприятно положение в следващите месеци, ако не години. И ето защо структурните фондове трябва да облегчат положението заедно с средствата от ЕИБ, от Европейския инвестиционен фонд и от други, например, двустранни източници. Има проблем и трябва да се предприемат мерки. Трябва да се създаде институция за растеж в Гърция. Сега има план, проект и мисля, че гръцкото правителство е предприело решителни стъпки, за да се създаде институция, която да работи само за целите на растежа. В отговор на другите въпроси. Банковата система може да бъде обсъждана много дълго. Много държави членки, които рекапитализираха своите банки, В същото време създадох и насоки, спрямо които банките имат, ако не правното, то моралното задължение да финансират реалната економика. Това може да се направи и в Гърция. Следващия въпрос, който ми беше зададен, къде има слабости? Без съмнение, публичната администрация, данъчната администрация са слабите места в Гърция. Системата на управление на структурните фондове би следвало да се подобри. Общите ни усилия, говоря за представителите на структурните фондове, Генерална дирекция, регионално развитие, нашата работна група са много важни и следващите месеци ще са решителни, ако искаме да подобрим управлението на средствата. Следва да се отчете потенциала и на регионите и общините. Господин Сьондерго зададе въпрос за изявленията на бившия министър на развитието господин Кросоидис – Трудно ми е да отговоря на този въпрос. Мога само да кажа, че работихме заедно, за да подобрим положението с структурните фондове и в последните няколко месеца има редица подобрения. Всъщност, бившия министр създаде работната група, която пък ще създаде плана за институцията посветена на растежа. Задаваме си въпроса дали има някакъв смисъл от нашата дейност. Има отговор на този въпрос във всички области, които очертахте. Знам, че в всички сектори и области има проблеми и няма как да го отречем. Има и един друг въпрос. Могат ли гръцките власти да въведат съответните промени и да се справят с проблемите с помощта на всички европейски институции и органи. Определено в рамките на тези две години е постигнато много. И вече казах, да, много структурни промени предстоят и много промени ще се случат в идните години, след като се променят структурите в Гърция, а не економическото положение, защото за дългосрочната устойчивост на гръцката економика е изключително важно да се промени структурата на, на, на всичко в Гърция, а не само да се намалят а, разходите. И накрая. След 20 месеца работа в Гърция, Осъзнавам, както много други колеги от различни държави на Съюза, че има много слаби места. Но съм убеден, че има полза от нашата подкрепа за Гърция в тази огромна е, задача, в, в това е, невероятно по мащабите си начинание. Виждат се първите резултати. Гърция създаде еквивалента на генерален секретар за координацията. Ако погледнете доклада на ОИСР от началото на 2012 година, ще видите, че липсата на координация е един от основните проблеми в Гърция. И ние това го видяхме в своята работа всеки ден. Институцията на генерален секретар трябва да заработи, естествено, да се снабди с персонал, но основите са на лице. Справо говорихте за корупцията. За първи път в историята на Гърция е прият закон, който полага основите на сериозната борба с корупцията. Може да изразявате своя скептицизъм и аз поделям част от него, но основите са на лице. Първата стъпка е направена. Благодаря, господин Райзенбах. Имаме 7 минути преди да започнем с следващата презентация и имаме трима човека, които трябва да отговорят на въпросите. Господин Стефанос Манос сега има думата за отговор на зададените въпроси. Благодаря, господин председател. Мисля, че чух само един въпрос насочен към мен самия с ваше позволение. Ще създам въпроси, които не са ми били зададени и ще им отговоря. беше зададен следния въпрос. Дали има смисъл от работната група? Нека да кажа следното. Ако аз бях на мястото на Самарас, господин Райхенбах би имал е, голям смисъл. Въпросът не е дали има смисъл от работата на работната група, а дали страната получател е готова да приеме една такава промяна. Така че въпросът трябва да е зададен към гръцката страна, а не към работната група. Искате ли Райзен... А... Райх, Райхенбах да ви помогне? Господин председателя зададе следния въпрос. Да дадем риба или въдица на Гърция? Аз бих казал следното. Научете гърците да ловят риба. Всеки разумен човек би казал следното. Нека само да кажа, че времето изтича. Не остава много време да ги научим да ловят риба. Така че трябва да се действа радикално. Поне в някои случаи. Още нещо във връзка с Е и Б. С удоволствие отбелязвам казаното от господин Кнапен, а именно, че те трябва да се придържат към своя кредитен рейтинг от 3А и да не подкрепят всякакви проекти. Аз не харесвам толкова много идеята за, за гаранции за МСП. Няма кой знае какви структури, които да погълнат тези е, средства на много места положението е тотално объркано. И в тази връзка искам да кажа нещо, което беше засегнато и от господин Райхенбах. Трябва да има строг анализ на качеството на активите на банковата система в Гърция. Трябва да има пълна прозрачност по отношение на гръцката банкова система. И е, не трябва да изпускаме нещата извън контрол, както стана в много части на света, например Кипър. Трябва отблизо да следим какво се случва с финансовата система и да не си слагаме розовите очила, Въпросът, който беше зададен конкретно към мен, беше зададен от господин Сьондергор. Той беше свързан с а, инфраструктурни проекти, на които аз дадох ход, когато бях министър преди много години. Преди 25 години се опитах да накарам гърците да повярват, че за някои инфраструктурни проекти Вместо да плащат данакоплаците, би било добре да плати потребителя. И така създадохме и е, търга за гръцкото летище, за, за летище Атина всички мостове, пътища, които свързват западната част на Гърция, са платени, там се събират такси. Това критика към мен ли? Ако е критика, аз не я приемам. Неоснователна е. От приключването на тези три основни проекта в Гърция нищо не се е случило. Напоследък се случва нещо. Това са три проекта в Гърция и за тях се плаща. Летище Атина единственото основно голямо летище в Гърция, на което потребителя плаща. А това трябва да се приеме като практика за всички летища, според мен. Отново се връщам към своята презентация. Гърците не искат да колят свещената крава. Те не искат да се накърняват интересите на, на всички, които работят в а, сектора на, на наземното обслужване и въобще на, на авиацията. Това са моите отговори. Благодаря, господин Манос. Господин Кнапен, разбрах, ще трябва да си тръгне съвсем скоро, така че съвсем накратко. Благодаря, господин председател. Просто в отговор на някои въпроси, които бяха зададени от докладчика господин Хаджи Маркакис. Той попита за фонда за гарантиране на малките и средните предприятия. Добрата новина е, че този фонд функционира. Работи бавно в момента, но функционира. Господин Райхенбах спомена, че банките са в чувствителна, в деликатна ситуация, не само защото трябва да бъдат рекапитализирани, защото има двоен натиск поради кредитното, кредитното доверие в суверена. Ето защо тези гаранции за МСП трябва да бъдат осъществени заедно с други партньори. Комисията, структурните фондове играят роля, банките играят роля. Ние не сме търговска банка в крайна сметка. Търговските банки трябва да одобрят кредитите за малките и средните предприятия и те трябва да представят на нас документите, за да отпуснем ние средства. Има бариери, пречки. Е, регулаторната рамка, например, за, говоря за бариери пред действието на малките и средните предприятия. Ние се опитваме да решим проблемите в Гърция и използваме инструменти, които е, не сме използвали в миналото, така че ние също се учим в хода на нашата работа, заедно с е, другите партньори. Е, в крайна сметка, мисля, че ще можем да допринесем за малките и средните предприятия с повече от 1 милиард евро. По въпроса за големите проекти. Аз е, споменах е, линията Б на метрото в Солон. Разбирам какво намеквате. Ние сме обсъдили своите планове с Европейската комисия. В плановете поставяме ударение върху хоризонт 2020, именно инвестиции в бъдещето, в иновациите, в устойчивостта, а не само в мостовете, в пътищата, в системите за събиране на пътни такси. Ние разгледахме тези 181 проекта в списъка, те са споменати във вашия доклад. Сред тях търсим проекти, които са полезни за економическия растеж. Метрото на Солон е един от тези проекти. В следващия етап на осъществяване на проекта, и това го казвам за да ви успокоя, ще проведем оценка, за да видим дали тези проекти са правдоподобни по своя характер. Дали могат да бъдат осъществени на практика. Така че е, ние винаги броим до 10 преди да преминем към следващата система за събиране на пътни такси, ако мога така да се изразя. И накрая по отношение на надзора на банките и въпроса на господин Оди. Имаме съвет на директорите, имаме одитен комитет, имаме неправителствени организации, имаме и Европейския парламент. Ние сме банка на Европейския съюз и вие проверявате какво правим. Така че ние сме напълно прозрачни в нашата дейност. И всичко това, което казвам, може да бъде прочетено в годишния одитен доклад. Така че ние не оставаме с впечатлението, че не следваме критериите за прозрачност. Много благодаря, каза председателя е, господин Кнапен за този отговор. Сега за последен коментар ще дам думата на Жан Пьероди. Благодаря много. Господин генерален директор, не съм твърдял, че сте непрозрачни. Казах само, че няма надзорен орган над вас. И когато на Европейския съвет при комисаря Бърние беше казано, че всичко се подчинява на контрол, това, се, това не беше вярно. Признайте, над вас няма надзорен орган. Още по времето на господин Трише беше обяснено, че трябва да се спазва законодателството на Европейския съюз, включително по отношение на Европейската инвестиционна банка. А, сега не твърдя, че не сте прозрачни. Господин Кнапен, желаете ли да реагирате на казаното от господин Оди? Мисля, че единствено Мога да повторя това, което казах и ще повторя всъщност казаното от господин Оди. Не, това е въпросът днес. Добре, а сега предлагам да се обърнем към последния ни панелист, господин Вов, да се присъедини при нас тук а, горе. А, благодаря ви много, че сте сред нас. И след Кратка промяна тук, организационна. Можем да продължим. Yeah, I now would like to welcome here. Сега бих, искам, бих искал да приветствам тук пред на, при нас господин Гунтрам Волф, а, който главява мозъчния тръст, think tank, базиран в Брюксел на име Брюгел. Вие последихте нашата дискусия, доколкото разбирам. И сега въпросът е какви полки могат да се извлекат, какви уроци и а, какво да се направи по отношение на политиката. Имате думата. Благодаря, господин председател. Не ми се иска да е, извеждам полуките от цялата сесия от сутринта. Тя беше много богата. А, плана ми беше да ви представя доклада за а, подкрепата на Европейския съюз и Международния валутен фонд за а, държавите в Европейския съюз. Гърция, Ирландия и Португалия сме включили. Този преглед е от економическа гледна точка но също така и разглеждаме конкретно тройката, институционалната организация. Тъй като темата е Гърция, ще дискутирам днес частта за Гърция, но няма а, да избегна това, което има отношение към тройката също, разбира се, ако позволи времето. На първо място, по отношение на сравнението с трите страни, бихме казали, че най-малко успех има в гръцката програма в сравнение с ирландската и португалската. Нека също така подчертая, че сме избрали много внимателно заглавието си, ранна оценка, защото все още тъкат и трите програми. Искаме да сме сигурни, че не става въпрос за окончателна оценка, става въпрос за междинна оценка. Не са приключили програмите. Мисля, че първото, което трябва да разберем, когато разсъждаваме за програмите за финансова помощ в Европейската област, е нейната специфика. Някои ограничения съществуват, които не съществуват извън Европейския съюз. Конкретни економически ограничения, които са свързани с монетар... баричния съюз, но също така и финансовата интеграция, ключови ограничения по отношение на политиката, особено на Гърция се отразяват те европейски институции, които предоставят финансова помощ, нямаше в началото. Даже се смяташе, че финансовата помощ в Паричния съюз е забранена, не е позволена, така че имаме и известни законодателни ограничения. На следващо място това направи Процесът е много труден, както и за Гърция, така и за тройката, за институциите. В този смисъл Гърция е в по-специфични условия. На следващо място е ефективността на разходите. Входящия елемент, а именно техническата помощ и резултата, това, което излиза накрая като а, постижения. И в трите държави бяха големи програмите по международните стандарти, особено гръцката програма, изключително голяма. Тук, ако погледнем тясно, виждаме размера а, спрямо БВП, но също и в абсолютен вид а, на предоставените от МВФ а, програми в света тук е, имаме и частта на МВФ. А в случай, че можете да прочетете, тук вдясно най-голямата точка е Гърция. Тя е изключително голяма, дори когато говорим само за частта на е, МВФ, като процент от БВП и е, като нетна стойност. Така че е много голяма програма, а знаеш, знаете, че МВФ предостави едва една трета от средствата. Много е голяма и в сравнение с другите програми в Европейския съюз на този екран виждате Румъния, Латвия, Унгария, Португалия, Ирландия и Гърция. И е видимо, че гръцката програма е с размер 120% от ПВП на Гърция наистина се вижда колко по-голяма и тук виждате и нейния състав. А сега конкретно към Гърция. Мисля, че е, честно да кажем, че в началото на тази програма дисбалансите в Гърция бяха наистина изключителни, много големи, много дълбоки. Ще припомня само сериозните а, липси по а, дефицити по отношение на настоящата сметка и много сериозни други дисбаланси. На второ място смятаме като заключение, че първоначалният дизайн, проект на програмата не беше надежден. От самото начало имаше голяма вероятност по-късно да се наложат корекции. Програмата не беше надежна по отношение на устойчивостта на дълга, много оптимистична по отношение на това, което се приемаше като възможност за приходи и преценката за предстоящите приходи в следващите години. Много силно беше фокусирана програмата на, по фискалните въпроси и виждате, че имаше голямо изменение в начина по който разсъждава тройката, кое е важното, кое е най- неотложно. В началото това беше да се оправят публичните финанси, но в средата на програмата имаше е, едно изменение и се каза всъщност административната реформа, структурните въпроси и не само, а, това. Така че яска, ясно изменение в акцента на програмата. Извинете ме, аз съм економист и сега ще трябва да ви покажа някои цифри. Нека тук да видим една, едно много ясно сравнение. Тук сравняваме а, само Гърция ще, ще, ще, на Гърция ще се спра тук, не на Ирландия и Португалия. В началото това, което приемахме през май 2010 та програмните документи за Гърция приемаха, че ще изглежда по този начин 2013 година Гърция и какво се случи сега, през февруари 2013 година. Редица от а, констатациите тук са доста интересни. Първата първата констатация е, че БВП е, спадна много по-сериозно, отколкото изобщо някой прогнозираше. В началото на а, програмата а, се очакваше 3 до 4, 3, тук е вписано 3,5% спад, а всъщност в периода 21% спад на БВП в Гърция. Също така виждаме, че вътрешното търсене много силно контрактира. В началото на програмата се очакваше да спадне с близо 12%, в крайна сметка спадна с 28%. Това имаше своите последици за заетостта. 15% беше безработицата прогнозирана през в началото на програмата, в крайна сметка беше 27% за 2013. Имаше, има и други неочаквани добри новини. Публичният дефицит всъщност се очакваше да бъде точно там, където е в момента, както се потвърди и от преждеговорящите публичните финанси, в крайна сметка се а, коригираха и фискалният дефицит, а, напредъка по него беше сериозен. Но това беше наистина важно, защото ако не се беше случило това, нямаше да има повече финансова помощ. На следващо място текущата сметка се подобри малко повече, отколкото очаквахме. И това се дължи най-вече на спада, по-драстичния спад в вътрешното търсене. И накрая общата задлъжнялост към БВП, тя се увеличи повече, отколкото се очакваше. 75% за разлика от прогнозираните 150%, без да се, изключи, без да се включи реструктурирането. Почудихме се защо е тази разлика при а, дълга и за това изработихме а, тази разбивка, за да си зададем въпроса защо е толкова по-висок дълга, отколкото се предполагаше първоначално. Излиза, че има три фактора тук. Първо, в 2009, в началото на програмата, финансовите условия бяха много по-лоши, отколкото фи... фискалните условия бяха много по-лоши, отколкото всъщност знаехме. Тоест, година, е, половин година по-късно, или малко повече от половин година, тройката разбра, че всъщност е, нивото на дълга е 40% по от БВП повече, отколкото те приемаха в началото. 14, извинявайте, 14. Втория ефект, и това е основния, основното въздействие, е, е, е свързан с БВП. Тъй като той спадна толкова много, така и корелацията с него се измени. Това е основната причина при толкова по-високия дълг. И на трето място реструктурирането. То позволи да се намали с 24,5-6%. Както казах, тройката беше оптимистична по отношение на приватизацията и приходите от нея. Тук това, което виждаме и а, мога да ви обърна внимание на цифрите от 2000, за 2015. Те ви дават нивата от различните документи на тройката за това какво те казват, колко милиарда до 2015 ще бъдат получени от приватизациите. В началото на програмата през май 2010 надежда бяха, че гръцкото правителство ще получи 5 милиарда от приватизация. Когато се забави а, програмата и така през юли 2011 виждате най-високата стойност тук в таблицата 50 вместо 5 милиарда. И сега оптимизъмът е, е по-точно реализмът се е върнал и сме обратно в първоначалните прогнози на 6-7 милиарда. Така че вместо да се адаптира програмата, се е приело, че ще има по-високи прогнозни стоености за приходите от приватизация. основните предизвикателства за Гърция, това вече беше обсъдено доста тази сутрин възможностите за стартиране на бизнес, много сериозна контракция в търсенето, отколкото се очаква, много лоши цифри по отношение на износа и така нататък. Говорихме подробно за политическите и административни слабости в Гърция. Мисля, че може да се каже, че в началото на програмата тройката не очакваше да бъде изправена пред толкова сериозни трудности по отношение на съществяване на програмата. Това е нещо много по-различно от случващото се, случилото се в Ирландия и Португалия, където осъществяването на програмите на ниво държава не беше такъв проблем. А, и също така различните дебати във връзка с реструктурирането на дълга Това също беше тежест за надежността на програмата, тъй като подриваше доверието в това, което е възможно. И накрая много се говореше за Грексит или напускането от страна на Гърция на еврозоната. Много изявления се чуха в това отношение и това беше наистина вредно за гръцката економика, подри доверието в нея, подри доверието за инвестиции в Гърсия. По отношение на препоръки, много е трудно да се каже какво може да бъде направено по-добре. Наистина след това е много лесно да се говори, но най-общо бих подчертал три момента тук. Разбира се, едно по-рано реструктуриране на дълга би било полезно, но не в самото начало. Тогава би имало много рискове, много финансова чувствителност. Но а, наистина, ако Реструктурирането беше се случило малко по-рано, щеше да подобри ситуацията и да намали експозицията на останалата част на, е, европейс... на еврозоната и е, в 2011 година това, което сме направили е да заменим много частни искания с публични ресурси. На следващо място по-надежно организиране на програмата от самото начало би повишил доверието в самата програма, в тройката и в крайна сметка така биха се повишили шансовете за успех на програмата. И така като цяло бих казал, че Гърция все още е в еврозоната, което само по себе си е постижение, но достъпът до пазара, което е в крайна сметка целта на програмата е все още далеч, все още предстоят програми и смятаме, че ще са нужни още няколко години преди Гърция да може да завърши всички тези програми. Имам ли още една минута? Благодаря. Нека дам един последен слайд за тройката. Нямах възможност това да го представя подробно, но докладът ни е достъпен на нашия вебсайт. Говорихме за ролята на различните институции, която трябва да играят а, а, в Гърция или някъде другаде. Много е важно да участва Международния валутен фонд. Смятаме, че ролята на МФ трябва да се промени. Трите варианта, които сме представили тук, от тях третия вариант е най-подходящ според нас. Катализатор, който дава средства, но не много, да речем 10% ни се струва добър компромис. По този начин се запазва независимостта на МВФ, но в същото време може да си тръгне от програмата, ако желае, но в същото време участва, допринася за доброто и развитие. На следващо място ролята на Европейската комисия. Европейската комисия ни впечатлява тук, че е в много странно положение в тройката. Тя не действа като Европейска комисия, тя действа от името на държавите членки, от името на ИСМ, не като а, колеж от комисари. Мандатът, който е предоставен от ЕСМ на, а, за мониториране на финансовите дейности, но няма изрично решение от страна на членовете на Европейската комисия за мандат а, тук, тъй като не това е партньора по преговорите тук. Не смятаме, че това е добре за комисията, не е добре и за програмата, защото една институция на общността действа от името на държавата членка и това създава редица проблеми. Също така смятаме, че програмите за финансова помощ трябва да се осъществяват от специализирана институция и тъй като това е много техническа задача, те трябва да бъдат доста адаптирани към самата програма. Така че един вариант би бил да се разработи механизма за помощ в някакъв фонд, така че да се действа по този начин и евентуално Европейския ИМФ да стане институция. На следващото място ролята на Европейската централна банка. дори когато извършват функцията на надзор, за надзор, те трябва да изразяват своята загриженост, но не и да са партньор по преговорите, защото това е конфликт с първоначалния мандат и не е добра ситуация. В крайна сметка смятаме, че Европейската централна банка трябва да престане да подписва накрая заявленията по мисията. Трябва да е това комисията и МВФ само. И накрая, за да се подобри а, отчетността, трябва Европейски парламент да има по- голяма и разширена роля за надзора, но не смятам, че Европейския парламент трябва изцяло да решава а, съдържанието на програмите, по-скоро надзор и контрол като функция. Благодаря. Благодаря много, господин Волф, за това, че спазихте времето, но и за резултатите от вашето проучване. Сега давам думата за кратка дискусия по тази важна тема. Кой иска да вземе думата първи? Теодор Скала, как и си имате думата? Благодаря, господин председател. Благодаря и за презентацията. Аз 2010-2011 казах, че трябва по-бързо се движи програмата, да се ограничат повече разходи, отколкото данъци и когато се говореше за едни 50 милиарда и следващия ден аз отправих въпрос към Оли Рен, казвайки, че това е неподходяща сума. Така че имам един конкретен въпрос. Вие го споменахте, но не е ясно. Основната разлика между 2010 и 2011. Опозиционната партия тогава е сега на власт, а тогава тя беше против ам, програмата. Сега имаме 600, 600 хиляди повече безработни и а, искам да ви попитам как това изигра роля в случилото се we gather a little. Jorgo, you would be the next one. Yeah, thank you very much, uh, especially on commenting on the role. Йорго Хачимаркакис, благодаря за коментара ви за ролята на Европейския парламент. Ще спомена нещо в заключителните си бележки. Господин Волф, подкрепяте ли господин Бах, когато той казва, че положението се е променило обективно и осезаемо? Създава се още един пост, публичен пост, генерален секретар. Това обективно, осезаемо подобрение ли е? Естествено, че има известно подобрение. Тройката сега е много по-положително настроена. Тя започна работа през юни или юли миналата година. Защо тя е по-доволна? Е, имаше едно изслушване в е, е, парламента. Там господин Асмусен каза, че заплатите трябва да паднат, цените трябва да паднат и оттам ще тръгнем по пътя на осъществяване на всички цели. На второ място, има голяма полза от това, че има първичен излишък в а, Гърция, но откъде идва този излишък? От а, това, че частните инвеститори не могат да потребяват а, толкова блага, колкото са потребявали в миналото. И накрая, Смятате ли, че има някои части от частния сектор, които трябва да бъдат подпомогнати? Например, чрез данъчни облегчения, чрез мерки за малките и средните предприятия. Вие подкрепяте ли една такава идея? Благодаря, Йорго. Още един колега, ако не се лъжа, и не са Яла Сендер. Няма други колеги, които искат да се изкажат и не Сендер. Благодаря, господин председател. Много благодаря на господин Волф за изключително интересните резултати, които ни представи от тяхното изследване, но разбира се, че имам някои въпроси. Човек остава с впечатлението, че Гърция е получила широкомащабна подкрепа, както вие показахте, от Международния валутен фонд, от европейските данакоплаци. Това е вярно. Какво ще кажете за минималния напредък в страната на фона на тази огромна подкрепа, която беше оказана? на кои слабости се дължи това, че толкова много помощ доведе до толкова малко резултат. И още нещо. Загрижена съм от това, което казвате. Вашите прогнози са много далеч от картината, която наблюдаваме сега и, които, и от прогнозите, които се правеха първоначално. За Ирландия и Португалия така мимолетно видяхме таблицата, защото вие, се, вие наблегнахте на Гърция, но и при Испания прогнозите бяха много-много различни, първоначалните, от изводите, които се направиха накрая. На какво се дължи това? Инструментите ли бяха погрешни, експертите ли бяха некомпетентни? Трябва да си изясним тези неща, за да не се случват в бъдеще повече. Освен това, господин Райхенбах, и аз ще му повярвам на драго сърце, каза, че 2013 година ще бъде много силна е, като туристически сезон и ще нарасне и износа в Гърция. Много ми се ще да ви повярвам, но същото се говореше за Испания на времето. Казваше се и, че цените са паднали страхотно и е, заплатите са намаляли страхотно вследствие на кризата, което означава, че ставаме по-конкурентоспособни в туризма. Господин Райхенбах каза, че износът ще се превърне в така сериозен стълб на възстановяването в Гърция през 2013 година. Така, а вие, е, господин Волф, казахте, че за сега износа куца. Благодаря. Uh, now... Благодаря. Много различни въпроси бяха зададени. Заповядайте, господин Волф. Благодаря за отличните въпроси. Надявам се, че поне частично ще успея да отговоря. На първия въпрос обаче не мога да отговоря, защото не мога да правя политически анализ на положението. Като економист искам да се въздържа. Отивам на въпроса на господин Хаджи Маркакис. Дали положението се е подобрило осезаемо? Мисля, че обективно можем да кажем, че условията за финансиране са се подобрили. Сега те все още не са добри, но много по-добри са, отколкото преди една година. Така че това е реално подобрение. Обърнете внимание. Много е трудно да се даде обосновка на подобрението на положението в Гърция. Изказванията на ЕЦБ изиграха важна роля разговорите, в които се споменаваше за излизане на Гърция от еврозоната, бяха прекратени. Това беше голяма грешка и трябва да обвиним Европа, а не Гърция. Е, тези думи имаха огромно въздействие върху гръцката економика. Споменахте е, вътрешното девалвиране – един от проблемите на програмата беше, че не се поставяше ударение точно на този аспект. Има един документ на тройката, който говори за този въпрос, говори за 14-та заплата. Аз а, мисля, че грешка, че не се предприеха мерки в тази насока, като се казваше, че те ще подкопаят устойчивостта. Не, това беше грешка. Сега има промяна в вижданията. Последните данни показват, че заплатите са паднали незначително. Разходите е, за труд е, са паднали значително. Е, само, че цените остават точно толкова високи, колкото са били и съответно така страда вътрешното потребление, тъй като заплатите намаляват. Освен това се накърнява възможността за износ. И това е реален проблем. Така се засяга способността за конкуренция от страна на гръцката економика и способността и да предлага добри продукти на световните пазари. И аз мисля, че политиката на конкуренция и политиката на регулация трябва да изиграят по-голяма роля тук. Но това, което вие казвате, е трудно да бъде доказано и истински експерти от комисията, като господин Райхенбах, би следвало да посочат с пръст основните проблеми тук. Аз съм съгласен, че фискалното приспособяване или голяма част от него не протекоха така, както бихме желали. Бихме искали това да се случи чрез намаляване на индустриите, които са непродуктивни, чрез намаляване на някои данъци и увеличаване на други. В Гърция обаче това не се е, случи. Е, би било твърде много да се иска това от Гърция, биха казали някои. Е, економистите обикновено смятат, че трябва да се намали разхода на средства там, където е най-лесно това да стане. В идеалната ситуация бихме искали да има по-добра данъчна система, да се подобри възможността за събиране на данъци от страна на данъчните и от по-богатите корпорации и домакинства. Става въпрос за справедливост. По всички тези въпроси има много за правене експертите могат да ме подкрепят. Що се отнася до частния сектор? Помага ли той достатъчно? Е, сега положението е много по-добро, отколкото преди година, но аз мисля, че ще мине много време преди да има един жизнеспособен гръцки сектор е, на експорта Коментар без микрофон. Господин Скилакакис, защо казвате, че частният сектор е в по-добро положение? Отговор. Защото сега се получава заем по-лесно, отколкото преди година, например. Тоест има по-добри възможности за финансиране. По отношение на вашите въпроси, положението и разликата в реалното положение и прогнозите в другите страни. В Гърция положението беше много по-тежко. В Ирландия програмата беше приложена едно към едно, нямаше отклонение или много малко отклонение имаше. В Португалия имаше малко отклонение, в Гърция отклонението е огромно. По отношение на е, износа, господин Райхенбах каза, че има някои е, сигнали за това, че през 2013 износа се подобрява. Можем да погледнем прогнозните данни. В е, изминалия период износа на Гърция е в пълен застой. Сега очакваме сектора на туризма да получи някакъв тласък. Не знам дали това ще се случи. В рамките на програмния период обаче сектора на, на експорта по никакъв начин не се съживи. Това е от мен. Председателя, благодаря господин Волф за това, че дадохте кратък сбит отговор на всички тези сложни въпроси. Сега поглеждам часовника. Аз трябва да си тръгна в 12.30, както и всички останали. Не искаме обаче да лишим Йорго от възможността му да направи заключителни бележки. Теодорос, 30 секунди. В доклада на тройката се казва минус 3% в кредитирането на частния сектор за тази година. Защо казвате, че положението се подобрява? Давам ви време между 30 секунди и една минута за отговор. Следва да признаем, че нивата на лихвите бяха понижени. Не казвам че положението се е подобрило драматично. Подобрило се малко. Защото като цяло лихвите паднаха. Съгласен съм, че нямам кой знае какви основания за оптимизъм тук. Благодаря, казва председателя, благодаря на всички. Давам думата на нашия докладчик Йорго Хацимаркаки за заключителни слова. Благодаря, благодаря за това, че пределно ясно казахте, че тройката се е провалила и то на два пъти. И тук засягаме въпроса за демократичната легитимност. Защото комисията докладва в рамките на тройката към ЕСМ. Контрола обаче трябва да падне на плещите на Европейския парламент. Ние имаме едно правителство в сянка, всеки се крие зад някой друг. Не знаем дали МВФ настоява за съответните политики, тройката ли, Централната банка в рамките на тройката, гледам сега госпожа Гресле или немците. Това е една друга теория. Така че не знаем кой оказва натиск. Следва да благодарим на господин Райхенбах за това, че дойде тук и е, отговори на е, нашето искане, а именно да има надзор от страна на Европейския парламент. Така че съм благодарен за това, че господин Райхенбах беше наш гост. Е, искаше ми се той да бъде малко по-открит, но това е просто отправна точка. Защо е важна тази дискусия, защото европейските граждани вече не вярват в европейския проект. Парите са стока, която е оскъдна. Всяка година, господин Ставракакис, казваме, че има много грешки, нивото на грешките в държавите членки е високо, няма достатъчно добър контрол от страна на комисията. Всяка година променяхме нещата, давахме на комисията инструменти в ръцете, за да спре тази практика. И сега се радвам, че благодарение на нашата политика, някои държави членки, като Румъния, идват в Брюксел и казват къде са парите, комисията казва не, не можем да ви платим, защото Европейския парламент забранява. Значи, ние работим както трябва. По отношение на Гърция, тук става въпрос за много специфичен случай. Както каза господин Райхенбах, тук са дадени огромни средства на една държава членка, за да излезе тя от тежкото положение, в което се намира. Ако не се постигат целите по кохезионната политика, например по регионалната политика, след като са дадени много средства, значи страната е в тежко положение. Сега искаме тази страна, Гърция, да почне да работи по-ефекасно. Господин Райхенбах каза, че в рамките на една година очакваме тези ужасяващи цифри. 27% безработица, 62% младежка безработица. Тези цифри очакваме да бъдат по-добре. Това казахте, нали, господин Райхенбах? Не сте казали за 30%, така ли? Структурни промени, казал господин Райхенбах. Структурни промени. Моля да приключвате, каза председателя. Значи 32 месеца след начало на работата на работната група. Обърнете внимание, че ние тук работим от името на европейските граждани. И ето защо би следвало работната група не само да присъства в Гърция, а да даде тласък на економиката, да работи за създаването на работни места, а не е, само да споделя опит и знания. Трябва да окаже реално въздействие работната група върху е, живота на хората, защото гърците са хора като всички нас. Е, аз съм патриот, европейски патриот. Благодаря на всички за това, че организираха това проучване и това изслушване, мисля, че то протече успешно. Председателя, благодаря на Йорго Хатимаркакис. Знаем, че сте енергичен докладчик. Искам да благодаря на всички участници. Аз, като председател на Комисията по бюджетен контрол, искам да благодаря на господин Райхенбах, на господин Попенс, на господин Манус, на господин Йоргенсен, на господин Волф, на господин Кнапен. Благодаря на Йорго Хачимаркаке за това, че подготви това изслушване. Ние като Комисия по бюджетен контрол посочихме с пръст тази толкова важна тема. Освен това, засегнахме въпроси като това дали институционалната рамка трябва да бъде променена. В Гърция се харчат европейски пари, а ние нямаме правомощия да се намесим в степента, в която желаем. И ако трябва да приключа с цитат от казаното от господин Вулф, то поне целта за бюджетния дефицит е била постигната. Само, че реалната економика и другите сектори платиха много висока цена и сега Другия въпрос, който възниква е следния. Как да помогнем на Гърция във всички други сектори и отрасли? Благодаря на всички за участието. Надявам се, че ще можем да продължим дебата на друго място. Днес след обяд ще продължим. Благодаря.